ваши превъзходителства ваши превъзходителства госпожи и господа. Голямо удоволствие за мен да ви поздравя с добре дошли на тази годишната конференция на представителите на катедри Жан Моне и на Европейските асоциации за изследване на Европейската общност. Приканвам ви да бъдете съпричастни към откриването музикално на нашата конференция от Натали. Знаете, че тя е прекрасен изпълнител с международна репутация и тя ще изпълни за нас Одата на радостта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 Mrs. Nico, on behalf of... Госпожа Нико, искам да ви благодаря от името на всички участници за прекрасното музикално встъпление към работата ни през днешния ден на конференцията. Госпожи и господа, сега с удоволствие а, представям а, председателя на Европейската комисия – господин е, председател, от други конференции е, винаги много съм ценил е, възможността ви и желанието, волята ви да участвате в тези конференции и да отделите време за тях. Това е традиция, утвърдила се с времето. Още веднъж всички в залата ще имаме възможност да изслушаме вашите виждания за Лисабонския договор и неговото изпълнение. Господин председателю, давам ви думата. Благодаря. Благодаря за милите ви думи на представене, Ян. Госпожи и господа, драга колега Андрула, с удоволствие ви приветствам, особено професорите Жан Моне, които са дошли в Брюксел от цял свят удоволствие за мен да открия тази встъпителна сесия, която се провежда заедно с Комисията по образование на Европейския парламент. Както знаете, Европейската комисия дава много голямо значение на вашата академична работа и на присъствието ви тук днес. Мрежата Жан Моне е, е най-голямата академична мрежа, е, посветена на европейските въпроси и в нея са концентрирани огромни познания. Тя обединява хора в 62 страни на 5 континента. Така Европейският съюз, благодарение на вас, става видим в целия свят. И освен това, вие имате изключително значим принос към изследванията на европейските въпроси. Същевременно, вие оставате независими, авторитетни, а понякога и критични гласове. Не бих се съгласил с друго, защото Критиката и самокритиката е, са най-доброто оръжие е, срещу е, популистичните, някой път злонамерени представения на проекта за Европейския съюз. Искам да ви приканя да поддържате непрестанно контакт с Европейската комисия и с нашите проекти. Разбира се, при пълно съблюдаване на вашата академична автономия. Ние искаме да разчитаме на вас, на вашия независим научен съвет в тези трудни времена. Европейската комисия ще бъде внимателна, внимателно ще се вслушва в вашите академични предложения. Аз разчитам на тъй наречената БЕПА бюро на съветниците по економическите въпроси и економическата политика и с тях можете да поддържате връзка, ако искате да допринесете за изграждането на политиката на Европейската комисия. Госпожи и господа, тази платформа по традиция се използва за анализ на а, актуални тенденции. Миналата година говорих за това как економическата криза променя света. Говорих за потребността от изграждане на Европа с по-политически характер и призовах държавите членки да признаят, а, че те са много взаимно зависими и а, да участват по-сериозно в европейското съзидание. Днес ще говорим за Европейския съюз след Лисабонския договор и за неговия принос към процесите на европейска интеграция. Това е темата тази година. Искам да споделя някои от мислите си. Разбира се, те са от позицията на комисията и от позицията, от която аз анализирам ставащото в нашите институции. Както знаете, економическата и финансовата криза не са приключили още. За това ще кажа няколко думи за амбициозните планове на Европейската комисия за по-сериозно економическо управление, което означава и по-сериозен ангажимент на европейско ниво от ам, участие на държавите членки. Първо, Лисабонския договор няма нужда а, сред така такива изтъкнати учени е, да говоря за Лисабонския договор. Те добре го познават, но има някои любопитни неща, на които бих искал да се спра. Знаете, че Европа винаги е била нещо повече от пазар. Тя е най-големия и най- е, успешен е, експеримент в политическата и економическата интеграция в света. Тя е, е единство на право, на ценности, на солидарност. И двигател на тези постижения е общностния метод. Силни европейски институции, в частност комисия, която може да разработва и изпълнява политика в общо европейски интерес. Ние сме наследници на този метод. Той е ценен дар от хора с визия, които искаха да избегнат завинаги войните в Европа. Затова днес съм изненадан, че някои тълкуват Лисабонския договор като поражение за общностния метод и като победа за междуправителствеността. Нищо не би могло да бъде по-невярно. Ако погледнете договора, неговата буква и неговия дух, ще видите, че това, което въплащава договора е повече общностен метод. Договорът укрепва европейския проект и всички институции на Европейския съюз. Той предвижда по-голямо единство и легитимност за нашите решения. Почти цялото законодателство сега вече се приема по пътя на съвместното приемане на актове с гласуване с квалифицирано мнозинство, особено по отношение на правосъдието и вътрешните работи, което е нова сфера. така че това не означава повече ам, участие на държавите, повече а, междуправителственост и по-малко общностен метод. Как може някой въобще да твърди, че по-широкото участие на Европейския парламент означава повече междуправителственост? Комисията има монопол върху а, законодателната инициатива, има нови изпълнителни правомощия, особено по отношение на външните отношения и економическия и валутния съюз. Освен това, имаме нови длъжности. Заместник председател на комисията сега е върховен представител за външните отношения. Така е, възникна тази позиция чрез обединяване на три предходни позиции и се избягва по този начин объркване и дублиране. А така се обединяват в едни ръце е, всички европейски външнополитически инструменти по отношение на развитието, по отношение на външната политика. Преди имахме заместник-председател, на комисията, върховен представител и председател на съвета за външните работи. Новият върховен представител ще обедини усилията на националните дипломатически служби и ще направи Европа по-видима в света. Освен това, имаме постоянен председател на Европейския съвет, което също допринася за укрепване на Съюза чрез повече приемственост, по-силно така, водачество, ръководство и по-силно единство. Европейският съвет съвсем не е съперник на комисията, според мен. Той е един мощен, силен съюзник, който може да допринесе много за укрепване на европейския проект, ако разбира се между всички институции има лоялно сътрудничество. Искам да ви кажа, аз съм вече 6 години на тази длъжност, че реалният проблем според мен при решенията на европейско ниво не проистича от институциите. Ако те зачитат своите правомощия и ако вземат решенията в духа на европейското съзидание. Проблемите проистичат от тесноградите националистически настроени лидери на национално ниво. Затова всички изменения, които предвиди Лисабонския договор, са големи стъпки напред. Той предвижда повече общностен метод, повече общи подходи, повече общи действия. И така трябва да бъде. Защото общностният метод се основава върху зачитане на правомощията на всички институции и лоялно сътрудничество между държавите, членки и институциите. И когато го прилагаме, можем да постигнем много повече. За това споделих така притесненията си с вас, за това как някои тълкуват Лисабонския договор. Важно е всички ние да разкриваме истинската същност на този договор. Европейският съюз след Лисабонския договор показа, че има политическа воля, защото без политическа воля институциите нищо не могат да постигнат. Европейският съюз може да бъде по-силен съюз, по-демократичен, по-видима да стане чрез него Европа на международната сцена. И без да бъде кулминация в съзиданието на Европа, Лисабонския договор, като минали договори, просто се оказва поредният километричен камък по пътя на изграждането на нашия Европейски съюз. Европейският съюз вече е предприел действия е, за по-голямо обединяване на държавите членки и засилване на техния принос в европейския проект. Е, последните такива стъпки са предложения на комисията за по-сериозно економическо управление. Важно е да постигнем такова управление, защото доверието в европейските и економики и в еврото пострада през последните седмици. А без доверие не може да има ръст, не може да се излезе от кризата, не, няма да има работни места, няма а, да има излизане от кризата, няма да има благоденствие за гражданите на Европа. Естествено, доверието пострада заради гриз, кризата в Гърция. Важно е, че влушаването на състоянието на държавните финанси от части се дължи на финансовата криза, то също е резултат от неуспеха в овладяването на държавната задлъжнялост. Да, има проблеми с държавния дълг на някои държави членки, но Спекулаторите е, са се качили на гребена на вълната и точно това им дава сила. Е, високата степен на задлъжнялост и липсата на структурни реформи. Не трябва да позволяваме на спекулаторите е, да се възползват от такива вълни. Всъщност, действителността се представя само като резултат от спекулативни действие като резултат от липса на структурни реформи. Искрено казано, е, някои държави членки, съвсем не само Гърция, не предприеха структурните реформи, които бяха необходими и не зачетоха е, принципите и целите на пакта за стабилност. Те не зачетоха принципите на финансова стабилност, които фигурират в Лисабонския договор, а фигурираха преди и в други договори. Кризата показа, че съществуващите механизми за финансова дисциплина просто не вършат работа и че нямаме ясни правила как, как да постъпваме при несъблюдаване на договорите. Точно както банковата криза, този срив на доверието показа колко взаимно вързани са европейските економики и как криза в една държава членка може да засегне всички останали държави членки, не само в тези, тези в, Европе, е, в еврозоната, но и дори държави извън Европейския съюз, държави на глобалния пазар. Затова ние сега виждаме много сериозно доказателство за взаимната обвързаност в Европа. Мисля, че това, което стана с еврото напоследък е много сериозно, драматично доказателство за нашата взаимна зависимост. Това изисква действие в еврозоната и разбира се действие от всички 27 държави членки на Европейския съюз. Дойде моментът да а, наблегнем на ИТО в съ, съ, съкръщението и ВС, е економически и валутен съюз. Т.е. да наблегнем върху економическото. Не можем да разчитаме само на валутен съюз и не можем да имаме валутен съюз, ако нямаме економически такъв. На 7 май 2008 година, когато представихме доклада за първите 10 години от съществуването на еврото, при отбелязването на факта казахме съвсем изрично, че еврото бе успех, но за да продължи да бъде успех, се нуждаем от по-сериозна координация на економическата политика, по-сериозно економическо управление в еврозоната и преодоляване на някои от неравновесията в еврозоната и в Европейския съюз. Две години по-късно Държавите членки ми се струва са си дали сметка, че наистина сме били прави с тази констатация. Какво предлагаме? Първо, да се гарантира е, реално спазване на правилата за фискалната дисциплина от държавите членки. Например, по-рано трябва да се преглеждат бюджетите и дефицитите по бюджетите на държавите членки и на основата на равнопоставеност. Това ще помогне да се открият евентуални неблагополучия. Комисията чу вече, че това не зачита принципа на суверенитета, но все пак нека знаем каква е действителността. Решения взети от една държава членка имат пряко отражение върху економическата политика, економическото положение във всички други държави членки. Признато е в Лисабонския договор, че економическата политика в една държава членка не е изцяло въпрос на национален интерес. Тя е въпрос на общо европейски интерес. И всъщност за това трябва да се укрепят правомощията на националните парламенти те, когато приемат, изготвят и приемат бюджетите, трябва да си взаимодействат с другите национални парламенти, защото това, което прави един национален парламент, приемайки бюджета, се отразява върху всички други държави членки в еврозоната и извън нея. Някои национални политици обаче вижте само как реагират на нещо, което не е нищо друго, освен здрав разум. Не може да се отрече, че решението, взето от парламента на Гърция има отражение а, е, върху решенията, които ще вземе немския Бундестаг, Френската асамблея Насион, национал. А, е, то ще има отражение върху това, което решават всички други национални парламенти. За това от политическа и институционна гледна точка трябва да има такова взаимно контролиране на равнопоставени субекти, тъй наречения peer review на английски, за да може да върви с успех напред Европейския съюз. Ние искаме да изградим конкурентоспособна економика за бъдещето, която генерира растеж, положителен растеж. Естествено, контрола на бюджета ще има своите последици. Ние, бившите лисабонски доклади, ще продължим да ги правим през пролета и е, освен това, имахме е, преди доклади е, есента. Ние трябва обаче бюджетната дисциплина да я гледаме на едно. И за това бихме искали да направим економически 6 месечия, чрез които да следим дисциплината. Ясно е, че коренът на кризата са големите економически неравновесия. И за това има смисъл да бъде укрепен пактът за растеж и стабилност, за да взем, вземаме предвид не само макроекономическите, но и микроекономическите аспекти, структурните реформи и външните измерения. И не можем економическата политика за Европа да я поддържаме, ако тя е фрагментирана. Все едно не живеем в един свят, би трябвало да вземаме предвид всички аспекти, които засягат нашата економика и нейното развитие. Това не означава а, да иземем правомощията в данъчната сфера на, на държавите членки. Не означава да нарушим националния суверенитет. Напротив, така националните парламенти ще имат възможност на ранен етап да анализират бюджетите и макроекономическите показатели. Ако не се предприемат необходимите действия от държавите членки, пък трябва да има възможност да се налагат санкции. Аз ги наричам стимули за спазване на правилата трябва да повишим доверието в нашите правила. Ако няма доверие в нашите правила, вероятно те няма да бъдат спазвани. Значи, ние а, Предлагаме известни санкции не защото непременно ще ги прилагаме и ще ги налагаме, а защото искаме да стимулираме държавите членки да предприемат коригиращи мерки, така че да не се стига до необходимост от санкции. Нека бъда ясен. Не става дума за това да иземваме економическите ресурси на държавите членки, особено тези, които са в затруднено положение. Това, което казваме, е, че трябва да видим как да се проведе връзка в бюджетите след 2013 година между спазването на правилата и начина на изразходване на средствата? Кризи като тази винаги е по-добре да се предотвратяват, отколкото да се коригират. Когато корекциите не са достатъчни, Европейският съюз трябва да разполага с механизми за незабавно действие. Трябва да можем да встъпим в една криза незабавно, когато превенцията и коригирането не са дали резултат. Именно за това Европейската комисия предлага постоянна а, система, постоянен режим за управление на кризите. А, които са чели от вас? А, а, вестниците през последните три месеца а, ще бъдат упростени за това, че си мислят, а, че а, Лисабонския договор и неговите новости е, са, така да се каже, вчерашни новини. Не, комисията работи по е, програмата за стабилност много отдавна, сега в момента с гърците. Работим. Е, 2010 година 120 милиона евро бяха отпуснати на Гърция, за да може да стабилизира своето положение. Комисията е горда с това, което направи за преодоляване на една от най-тежките кризи на еврото, може би най-тежката криза на еврото до сега, защото това беше реалната проверка на договорите, на правилата, на принципа на отговорност и на принципа на солидарност. За съжаление, тази криза все още не е приключила и все още търсим а, правилното решение. Но ясно е, че с Лисабонския договор правилното решение много по-лесно се очертава, отколкото ако бяхме останали на старите договори. Без новаторството на Лисабонския договор, без новия член 136, нямаше да можем да предложим укрепване на координацията и на надзора на бюджетната дисциплина. Нещо, за което говорих. Така че на основание член 136 е, от Лисабонския договор комисията ще внесе няколко нормативни проекта, които при пълно спазване на договорите ще разширят економическото управление, валутното управление. Трудно ще бъде, сред вас има юристи, знаят, че не можем да предприемаме каквото и да е без ясно правно основание, но все пак правното основание не е достатъчно. Нуждаем се от политически принос, от политическа воля, която трябва да бъде заявена от нашите държави членки. Мисля, че днес сме по-близо от всякога до целта, защото вие знаете, от изследванията на европейската економическа интеграция, че понякога става така. Във време на криза Европейската общност или Европейския съюз обикновено намира ресурсите необходими за предприемане на действия и за постигане на напредък с нашия европейски проект. Госпожи и господа, въпреки усъвършенстванията, които внесе Лисабонския договор, времето остава тежко и за Европейския съюз, и за целия свят. Ние живеем а, насред историческо предизвикателство – Естествено се страхуват гражданите в тези тежки економически времена и този страх може да ги накара да се обърнат навътре към себе си. Не бива да забравяме, че в това време има и примери на популизъм, на ксенофобия, на шовинизъм – това са е, определени тенденции, е, които сме наблюдавали и в миналото, е, примери за тях има и сега. Искаме ръководство на всички нива, което утвърждава каузата на Европа. Но това трябва да става рационално, по начин приемлив за всички. Аз очертах някои от основните средства, с които разполагаме вече, изправяйки се пред, европейските, пред економическите предизвикателства, европейските институции са се постарали да ги преодолеят с своите действия. По време на конференцията вие ще имате възможност някои от тези предизвикателства също да разисквате. Но едно е ясно. Тези предизвикателства са на лице и като използваме механизмите си правилно, ние ще се нуждаем от безпристрастен анализ на фактите. Трябва да интерпретираме фактите новаторски и се нуждаем от новаторски жизнеспособни идеи за бъдещи, бъдещата си работа. Очаквам много от вашия анализ, тълкуване, от вашия свеж поглед върху европейското развитие. Несъмнено ще трябва да се занимаем с тези предизвикателства, но трябва да се опрем върху историческите си постижения и да използваме механизмите за изграждане на новаторски, но реалистични политики. Трябва да спечелим битката на идеите. Ние сме в момент на интеграционния процес, в който тази битка на идеите се оказва много сериозна. От моята гледна точка, ако Европейският съюз не тръгне напред, той може да се върне назад и то завинаги. Аз така виждам нещата. Не става дума тук да говорим за доктрината на велосипеда. Не, не. Мисля, че от институционна гледна точка и от гледна точка на Лисабонския договор трябва да имаме възможността да постигнем напредък. Много можем да постигнем още, но има решения, които са наистина особено важни за бъдещето на Европейския съюз и за тяхното осъществяване или дори за тяхното разработване са ни необходими унези, които могат да генерират свежи идеи. Необходимо е да действаме бързо, това го знаят всички. Необходимо е европейският отговор на кризата и предизвикателствата да бъде структуриран. Що се отнася до бъдещето на Европейския съюз, трябва много внимателно да се а, вслушваме в критиците. Има хора, които са песимисти. Миналата година а, говорих за интелектуалния блясък на песимизма. Сега светът е пълен с касандри. Понякога виждам. А, как в англоязичната литература за Европа се така дава простор на пожелателното мислене. Англичаните и англоговорящите като че ли очакват Европа да се срине, да изчезне. Не, това няма да стане, защото економическата интеграция на Европа е предмет на много дълбоки общи интереси. Това е част от един общ политически процес. За това аз съм убеден, че европейското единство е най-ценният ни актив и това е по-вярно от всякога във време на криза. Тези предизвикателства можем да превърнем във възможности само ако останем заедно, само ако никога не забравяме ценностите, които са ни държали заедно. А, повече от 50 годишен период. Те сега са по-важни от всякога. Вие имате най-висшата интелектуална експертиза. Вие се ползвате от независимостта, която е необходима, за да ни помогнете за изпълнение на очакващите ни задачи. Това е само една от причините ние да подпомагаме мрежата Жан Моне. Всъщност, през едните години ние възнамеряваме вашата програма да я консолидираме и усъвършенстваме. Госпожи и господа,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 тази е, конференция е, на представители на катедрите Жан Моне е обединила много видни представители на различни интелектуални сфери. Това е разнообразна аудитория от е, представители на академичните среди, политици. Има също и участници от неакадемичните среди. И това показва колко привлекателна е мрежата. Това е признание за жизнеспособността на вашата разширяваща се световна общност – е, не съм е, и мислил да се съмнявам, че конференцията днес и утре ще е, генерира положителни резултати. Желая ви успех, включително и за бъдещето и ви благодаря за вашето внимание. Господин председателю, благодаря ви много. Вие лично няма да можете да присъствате на по-голямата част от обсъжданията, които ще проведем днес и утре в тази зала, но със сигурност ще ви представим обобщение на тези разисквания. И аз съм убеден, че голяма част от професорите в залата биха искали да подкрепят становището на председателя на Европейската комисия, други да възразят, но така или иначе това е залог за добра академична дискусия. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Дорис Пак, председател на парламентарната комисия по е, култура и образование на Европейския парламент. Знаем, че госпожа Пак е един от най-видните членове на Европейския парламент. Е, тя е лауреат на редица е, престижни награди в областта на образованието, младеща и културата, за е, хората, които работят е, в областта на образованието и културата, знаят каква висока чест е да я чуем. Благодаря. Сега ще говоря немски защото немският е всъщност един много красив език и както знаете, одата на радостта е написана в оригинал на немски език. Затова аз възнамерявам всъщност е, да се възползвам от този прекрасен език и това, което каза председателя на комисията. Аз разбира се няма да се възнеса толкова нагоре, тъй като само съм председател на е, Комисията по култура. От 21 години всъщност съм председател на тази комисия. Като докладчик за програмите е, Учене през целия живот. Така че аз е, от, е, работя в тази област от договора, когато беше подписан договора от Мастрих, За мен е голяма чест да говоря днес пред вас тук и да представлявам Европейския парламент. Смятам, че програмата Жан Моне има наистина един много голям принос към развитието на Европейския съюз. Аз съм благодарна, че всъщност самата аз участвам именно в тези тенденции. Темата днес е Европейският съюз след Лисабонския договор. Позволете ми да се спра на някои въпроси, свързани с промените в парламента. Някои от тях бяха застъпени вече от председателя на комисията. Някои неща не бяха отбелязани от председателя на комисията, но бяха само засегнати, а именно стратегията на Европейския съюз 2020, именно от гледна точка на парламента. Лисабонския договор и взаимовръзката с парламента. Какво мога да кажа? Това са всъщност два много важни елемента. Разбира се, не сме щастливи от всички промени, но Мога да ви уверя, че голямата част от парламента всъщност е, се гордее именно и се радва от подписването на е, Лисабонския договор. Именно защото по този начин Европейският парламент става по-демократичен и по-прозрачен. Това беше всъщност е, е била винаги нашата позиция, именно на всички колеги, работили в Европейския конвент. Сега, чашата е наполовина пълна. Разбира се, че винаги можем да искаме повече, но нека да се а, а, задоволим именно и с а, постеженията, които ни предоставя новия договор. Първо, договорът от Лисабон всъщност дава много по-голяма законодателна сила на Европарламента. Именно защото 40 допълнителни области се, се попадат в прерогативите, в правомощите на Европейския парламент. Най-сетне сред тях е енергетиката, земеделието, здравеопазването, структурните фондове и правосъдието. 86 всъщност законодателни актове попадат вече в процедурата на съвместно взимане на решение – Имам предвид особено акцентите в космонавтиката, туризма, енергетиката и спорта, което засяга пряко ръководената от мен комисия. Както знаете, че почти всички теми, които попадат в нашата комисия, са прерогатив на така наречения принцип на субсидарността. Второ, по този начин се засилва е, следствие на Лисабонския договор демократичния контрол. Е, парламента вече ще има е, правомощията да избира висшия представител за политиката за сигурност и свобода, т.е. външния министр, така да се каже. Аз мятам, че по този начин се увеличава е, демократичната легитимност, която се е, предоставя на Европейския парламент. И аз смятам, че всъщност е, трябва да предоставяме много повече информация на журналистите, за да са убедени, че всъщност ние работим много демократично. Аз наскоро имах изслушване в, на журналистите в Бундестага в Германия и мога да ви уверя, че те изобщо не са убедени от нашите демократични правомощия. Тук аз работя в един парламент, аз не нямам правителство, което да ме притиска, но аз се опитвам да прокарвам една демократична европейска политика и мога да ви уверя, че съм щастлива тук да работя, а не в Бундестага в Берлин. Правомощията на парламента, на Европарламента се увеличиха, що се отнася също и до международните спогодби, което мога да ви уверя, че не, не е толкова радостен факт за повечето правителства. Но Що се отнася до международните а, спогодби, които Европейския съюз включва, ние имаме нужда наистина от по-голяма демократичност. В момента се водят а, трудни преговори между парламента, комисията и съвета по различни въпроси, които а, преди време всъщност попадаха под прерогативите на процедурата на кометология. Друг важен въпрос това е определенето на бюджета. Знаете, че след Лисабонския договор парламента има също така важни правомощия. Парламента вече може да преговоря с съвета и с министрите по определението на бюджета за важни области. Разбира се, че съветът има много силна позиция по определенето на такива важни въпроси, бюджетни въпроси, които до сега бяха прерогатив на парламента. Парламента, разбира се, ще за съжаление, всъщност няма а, толкова, а, толкова силен глас, що се отнася до а, определенето на, на многогодишния бюджет. За съжаление, ние нямаме правото на съвместно взимане на решение. Например, що се отнася до а, а, областите култура и образование, парламента все пак успя да принуди съвета да увеличи финансите за тези области, както съвета години наред се биеше в гърдите и казваше, че образованието и културата са приоритет. Е, ние не получихме толкова много милиони и милиарди, но все пак потекоха някакви средства за сферата образование и култура и аз наистина бях много щастлива, че нашата комисия успя все пак да пробие. Още преди 15 години нямаше да успеем с една такава политика но колегите от Европарламента всъщност наистина успяха да убедят избирателите и съвета, че това са важни приоритетни области и съответно да получим по-висок бюджет. Що се отнася до следващите, следващия многогодишен бюджет ние ще положим всички усилия, разбира се, за да получим малко повече средства за тези области. Разбира се, че ние разполагаме с различни възможности да влияем. те ни се предоставят от Лисабонския договор, но ние, разбира се, не искаме просто да показваме мускули, да казваме не или да се борим с, с, с съвета и комисията. Понякога, разбира се, е необходимо да се противопоставяме. Например, що се отнася до въвеждането на Свифта, мога да ви кажа, че ние тогава казахме а, не категорично на американците, именно за, за да се а, водят, подновят преговорите за нов а, пакет, а, що се отнася до защитата на личните данни. Друг важен въпрос. Темата Европейски съюз, стратегия 2020 година, която беше представена заедно с председател на комисията и комисията през март тази година. Тази стратегия, разбира се, трябва да обслужва всички нас за бъдещите 10 години. До 2010 обаче ние все пак не постигнахме тези неща, които бяхме заложили, защото целите трябва да бъдат наистина постижими. Хубави е нещо са утопиите, важно е да имаме визионерски дух, но проблемът е, при стратегията 2020, че комисията всъщност определи цели. Комисията знае къде са проблемите, знае какво трябва да се а, промени, но както господин Бароза справо отбеляза, а, националните правителства винаги ще се опитват да, да се противопоставя, защото искат все повече и повече пари. искат, разбира се, да имат повече власт, обаче трябва да се откажат от това, но Европейския парламент, разбира се, се опитва да окаже отпор на това. Мога да ви уверя, че колегите в Европарламента са доста недоволни именно от някои проблеми в стратегията – защото не може всъщност е, една толкова важна стратегия за дълъг период да, да бъде претупана, така да се каже. Защото за да постигнем тези цели, всички ние сме отговорни и всички ние в парламента носим отговорност за е, изпълнението на тези цели. Затова ние всъщност имахме нужда от по-дълго време за консултации. Образованието, иновациите, мобилността и научните изследвания са приоритетни сфери, но това са сектори, в които ние отчасти можем само да работим. Защото някои от областите попадат под принципа на субсидиарност, затова комисията и парламента трябва да работят в тази насока, защото ние смятаме, че ако ние съвместно работим, то разполагаме с много повече шансове да убедим националните правителства да работят с нас. Сега, в определени са някои основни цели. Така бяха е, определени основни цели. Една от основните цели е Youth on the Mood, младеща в движение. Аз е, не съм част вече от младеща, но, но аз се надявам, че все пак ние с общо усилие можем да подпомогнем младежите е, в нашите обще, общества. Защото ние, сме, за, за, ние всички живеем в застаряващи общества. Обаче, е, ученето през целия живот е важна основна цел в нашата работа. Тук разполагаме с Еразъм програмите Жан Моне, Леонардо, Грунтвих, Комениус, толкова много програми. Но има много сектори, които изобщо не отговарят обаче на приоритета младеж, младежта. Искам да помоля председател на комисията, защото това беше негова идея, но моля ви, нека комисаря не осложнявайте живота на комисаря по образование. Защото дамите и господата в комисията смятат, че трябва едно към едно да прилагат Youth on the Mode. Може да замести програмата за младеща, може да направи взаимовръзка с програмите за обучение, за обучение през целия живот и така нататък. Добре, това може да е така, но оставете Оставете а, обучение през целия живот като самостоятелна основна цел. Нека Юган да му да бъде друга самостоятелна основна цел и нека да има взаимовръзки между тях, но не едното да иземва а, функциите на другото. Надявам се, че този апел в качеството си на председател на Комисията по образование и младеща, но всички ние наистина се нуждаем от една самостоятелна основна цел обучение през целия живот и се... ще бъда благодарна вие да подкрепите този апел от моя страна. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, принципно, както вече отбелязах, програмата Обучение през целия живот е много важна и искам да ви припомня, че през последните години от страната на комисията е, и господин Тушински, и госпожа Катан, те направиха наистина много-много в тази област. Е, е, дадоха много идеи на, на страните да се конкурират, да се съревновават помежду си. Разбира се, ние не искаме да отнемем работата на колегите от комисията, но, но мога да ви уверя, че комисията може да направи много повече в тази област. Позволете ми в тази връзка да отбележа следното. Бих желала новата програма обучение през целия живот да има взаимовръзка с Комениус. Имам предвид програмата Comenius Teacher или учителите. Защо? Защо? Защото имаме нужда от добри учители. Имаме нужда от добри резултати в училищата. Не можем да изключим учителите от Европейския съюз, просто да не се интересуваме от тях. Как може нашите учители да обучават нашите деца в Европейския съюз. Ми не е възможно това, разбира се, за това. Аз бих желала в програмата обучение през целия живот и по програмата Комениус да бъдат включени и нашите учители. Дами и господа, разбира се, когато се правят политически декларации, ние трябва да а, изхождаме от всички ресурси, с които разполагаме, Затова аз уверявам, че а, когато се оправ... определя следващия петгодишен, многогодишен бюджет, а, аз ще положа всички усилия да получа много повече средства за а, образованието, учителите, учениците и така нататък. И когато днес говорим за кризата, то кризата може да бъде преодоляна, когато наистина се фокусираме много повече върху тези важни сектори. Моля ви наистина вие също да а, обяснявате тези факти на националните политици. Аргументите са на лице. Позволете ми накратко да се спра. Първо, Програмите в областта об, обучение и образование са част от най-успешните европейски програми. Еразъм, Комени, Комениус, Леонардос, Леонард, Жан Моне и така нататък. Това са толкова успешни програми, които наистина са увенчани с голям успех и те са много популярни след населението. Но тук, за съжаление, не се увеличават средствата, както, например, това се случва пред други програми. Какво правим с тези програми? Ние отиваме директно при европейските граждани, имаме пряк непосредствен успех и допринасяме наистина за ам, осъзнатостта на европейските граждани, за увеличаване на ключовите ком- компетенции. Второ, много е важно да инвестираме в развитието на младеща, в нашите застаряващи общества, където а, конкурентност става а, все по-жестока и така нататък. Не можем да е, допуснем, е, че всъщност имаме ученици, които напускат училище, които не завършват училище, е, ученици, които не могат да четат или имат затруднения с обучението. Не можем да допускаме мигрантските деца да не бъдат интегрирани в нашите общества. Друг важен аргумент. Всъщност, европейската образователна политика може да подкрепя до голяма степен националните образователни политики, както вече отбелязах. Еразъм, например, е е, отличен пример за това. За съжаление, болонския процес не протече толкова добре. Няма да се спирам на причините. Разбира се, не само комисията е виновна за това, но самите държави членки, университетите, за съжаление, е, не бяха включени ефективно в тази програма. Аз си бих желала този процес, който наистина е толкова важен, да, бъде, да беше обсъждан в националните парламенти без значение Европе, Европарламента, националните парламенти трябваше да говорят по тези въпроси. В противен случай е, нямаше болонския процес е, да стартира толкова зле и да приключи толкова две. И се надявам процесът в Будапеща да успее да промени нещо в тези резултати. Не, смятам, че някои от аргументите, на които е, се спрях, са добри аргументи, за да поискаме повече е, средства за образователната политика. Наистина трябва да помислим. Ще повторя нещо, което непрекъснато се повтаря. Надявам се да не ми се разсърдите, защото 88 е, е, милиона се е, инвестират в аграрния сектор. А всички програми получават около милиард и 400 милиона. Какво е това? Трябва наистина да инвестираме много повече в хората, а не само в другите продукти и другите сектори. Разбира се, че на национално и европейско ниво трябва да положим всички усилия, разбира се, за да получим добри резултати. Ние можем само да подпомагаме националната политика. Що се отнася до образователните програми, до професионалното обучение, така нататък. Вече съществуват различни координиращи програми и аз наистина бих желала министрите на образованието наистина да се срещнат и да анализират какво е направено до момента, какво е положителното, какво е отрицателното и съответно да се получим всички от това. Разбира се, че във времена на криза е трудно да се говори за инвестиции, но аз съм убедена, че когато инвестираме в хората, когато инвестираме в младеща, когато инвестираме в застаряващото на население, в о, ам, квалификациите, преквалификациите на тези хора, това са всъщност най-смисленият начин в дългосрочен план да гарантираме доброто бъдеще на европейските граждани. Благодаря ви за вниманието и желая много успех на всички вас. Госпожо председател, много ви благодаря за съдържателното и ясно изказване от името на Европейския парламент. Благодаря ви също а, така за голямото значение, което се отдава в стратегията за Европа 2020 година на тази тема. Използвам случая да изразя сърдечна благодарност към вас и към Европейския парламент – за това, че приехте да сте домакини на глобалната конференция Жан Моне. Това е пример за отдавнашното ни сътрудничество. Европейския парламент винаги е, силно се е ангажирал с конференциите Жан Моне. Присъствието на професор Хосе Мария Хил Роблес олицетворява връзката между двете институции по възможно най-добрия начин – Професор Хил Роблес е тук. Той е бивш председател на Европейския парламент, сега е председател на Асоциацията на бившите евродепутати, както и председател на Европейския университетски съвет за действия по програмата Жан Моне. Благодаря много за възможността тази годишната конференция да се проведе тук в парламента. Сега предлагам да преминем към следващата точка от дневния ни ред. Много приятна част от нашата програма, както знаят дългогодишните участници в конференциите. Това е връчването на наградата Жамоне за 2010 година. По тази точка от дневния ред с удоволствие давам думата на а, моя шеф на госпожа Василио, комисар за образованието, културата, многоязичието и младеща. Госпожо Василио. Благодаря. господин председателю, госпожо Пак, госпожи и господа, Искам да благодаря още веднъж на господин Барозо и госпожа Пак за това, че отделиха от ценното си време да участват в днешната конференция наистина за всички нас е висока чест да чуем непосредствено вашите прозрения за развитието на Европейския съюз и света. Знаете, че тази конференция е първата ми среща с световната мрежа професори Жан Моне като комисар, който отговаря за образованието и културата. За мен е огромна чест да водя действията на Европейския съюз в тези области, които се отнасят пряко до живота на всеки европейски гражданин. За мен е особена чест тази година да отговарям за програмата Жан Моне. Както доказаха неодавнашните събития, безспорно, бъдещето на Европа зависи от по-нататъчната интеграция на основата на отговорността и солидарността. За да успеем, са ни необходими действия на основата на задълбочен анализ, умел размисъл и интелектуално усилие. Гледайки е, в залата днес, не мога да си представя по-компетентна група от независими, критично настроени и а, е, за това а, е, интелектуалци, които будят а, доверие по въпросите за европейската интеграция, каквито са професорите Жан Моне. Но нека да премина към това, което очакваме обявяването на наградата Жан Моне 2010 година. Както знаете, програмата Учена през целия живот връчва поредица награди, за да отличи високи постижения по конкретни проекти. Решихме да продължим с тази практика и да връчваме награда Жан Моне всяка година на годишната конференция Жан Моне. Както и предишните години, Подборът беше извършен под ръководство на професор Хосе Мария Хилроблес като председател на Европейския университетски съвет за програмата Жан Моне и професор Енрик Банус, председател на ЕКСА. Каня сега и двамата накратко да споделите с вас мисли по програмата Жан Моне, както и по наградата Жан Моне само искам да ви е, напомня, че не бива да издаваме тайната до края. Заповядайте, господин професоре. Благодаря много. Госпожо комисар, благодаря за предоставената възможност. Благодаря ви за подкрепата, която оказвате на действията по програмата Жан Моне. От името на цялата общност Жан Моне искам да изразя дълбокото си удовлетворение, когато беше обявена вашата кандидатура за комисар, който отговаря за образованието, културата, многоязичието и младеща. Когато имаме а, толкова изтъкната личност, а, поемаща а, така важния за всички нас ресор, можем да разчитаме на по-добро бъдеще, разчитайки, разбира се, и на значителните финансови средства, за които говори и госпожа Дорис Пак. От 99-та година чувам как Дорис Пак непрекъснато проси пари и ми се струва, че тя доста успешно се справя, затова могат само да й пожелая да продължава се така. Господин председателю, Искам специално да ви благодаря за вдъхновеното ви слово, което чухме преди малко. Особено съм удовлетворен от вашата ангажираност да запазите ролята на комисията в един много деликатен момент, в който се намираме сега. Абсолютно задължително е да не прибягваме до прости междудържавни схеми в областта на европейското управление, економическо управление. Изключително важно е да запазим ролята на Европейския съюз, която вие съвършено правилно отбелязахте. Необходим е парламентарен контрол върху цялостния процес. това има първостепенно значение. Аз го, си го отбелязах и понеделник следваща седмица, когато говоря в Мадрид пред конференцията на Европейския съюз и националните парламенти в формата Козак, ще обсъждаме Лисабонския договор и по-конкретно, особено актуалната тема за ефикасното сътрудничество с Европейската комисия по въпросите на економическата политика. Година след година вие доказвате своята ангажираност към мрежата Жан Моне. Отделяте време на годишната конференция винаги да бъдете сред нас. Мога да ви уверя, че професорите Жан Моне винаги са на ваше разположение. За мен лично Наистина е огромно удоволствие най-сърдечно да поздравя госпожа Пак. Дългогодишни колеги и приятели сме с нея тук в Европейския парламент. Едва ли има някой друг, който може да се похвали а, с толкова а, динамичност, толкова живо ангажиране – към темата. Това вие доказахте още веднъж с много действеното си изказване. Европейската общност в областта на културата и образованието наистина има късмет с това, че вие сте председател на парламентарната комисия. Тук в Европейския парламент се провежда годишната конференция Жан Моне и това наистина е символ на доброто сътрудничество между институциите – Господин председател на Европейската комисия, госпожо председател на парламентарната комисия, госпожо комисар, всички осъзнаваме колко важно е да осмислим европейската интеграция в всекидневния живот. Общността Жан Моне е готова да изиграе своята роля – И тъй като ние сме изцяло децентрализирани, катедри Жан Моне има във всички европейски региони и отвъд тях. Ние сме напълно независими, критични, критично мислещи представители на академичния свят и за това имаме отличната позиция да вникнем в дълбочина процеса на европейската интеграция. Тук имаме две особености. Независимост и критично мислене. Основната роля на а, професората Жан Моне е да обяснява европейската политика и европейските институции. Тази задача е крайно необходима, но европейските институции разполагат със своя инструментариум да ни информират за себе си, докато програмата Жан Моне е насочена към а, разпространение а, на познания в по-различна посока. Професорите Жан Моне се съсредоточават върху историята на а, процеса на европейска интеграция. Светлините и сенките по пътя с един критичен и научен метод. Този метод се различава в зависимост от географското местоположение на катедрата или модула. Европа, Азия, Северна или Южна Америка, Австралия или Япония. Процесът е изключително разнообразен, но основната цел е студентите да бъдат запознати с основни аспекти на действителността, в която живеят. Очевидно, университетът е благодатната почва, където може да расте този подход и подходяща среда, за да се изпълни образователната роля на мрежата Жан Моне – Правилно беше решението програмата Жан Моне да бъде поставена в структурите на Европейската комисия и ресора образование и култура. С 100 катедри, модули, професори в 60 страни на 5 континента. Програмата Жан Моне практически обхваща всички области на действия на Европейския съюз. И мисля, че това е основен източник на академични знания и е, консултации за Европейската комисия и за правителствата. Готови сме да е, предоставим на ваше разположение експертната си помощ за изпълнението на Европейската стратегия Европа 2020 година и след нея. Мисля, че благодарение на професорите Жан Моне можем да изиграем една съзидателна роля, като представяме независим анализ и консултации по актуални проблеми. И то своевременно. Нашите експертни познания са на ваше разположение в рамките на а, стратегията Европа през 2020 година и отвъд. Работим по тези въпроси и аз съм убеден, че при разработването на многогодишната финансова рамка това ще бъде отчетено. Надявам се, че мога да разчитам и на вашата подкрепа, защото чухме вашите изказвания и сме убедени, че ще я получим. Благодаря. Благодаря, професор Хил Роблес. Благодаря за вашия принос към програмата Жан Моне. Като бивш председател на Европейския съюз, вие имате уникална позиция, разбира се, това не е единствената длъжност, която сте заемали. Вие сте възможно най-добрият посланник на нашата програма и ви благодаря за предложението да дадете своя принос по на стратегията Европа 2020 година. Уверявам ви, че ще се възползваме от нея. Сега а, давам думата на професор Банус, а, Международния университет а, в Каталуния, да ни каже няколко думи за процеса на подбор днес. Тук той в качеството си на председател на Световната мрежа на ЕКСА от 58 страни по света. Искам да ви благодаря, господин професор. Искам да благодаря и на националните организации на ЕКСА за забележителната им работа. Благодаря, благодаря много. <clears throat> От името на а, асоциацията а, искам да ви благодаря за вашата подкрепа. Вие и е, генералният директор Ян Тушински ще бъдете наши партньори през идните години. Е, много сърдечно искам да благодаря на председателя на Европейската комисия Барозо за това, че поддържа отдавна диалога с нас. Благодаря и на Дорис Пак за всеотдайната и работа по образователните въпроси в Европейския съюз. За нас е чест да имаме толкова решителен и решаващ приятел в парламента. Кои сме ние? Ние сме представители на академичните среди, които работят по европейската проблематика. Мрежа от учени и професори от 58 държави от цял свят. Нашите членове а, извършват изследователска работа, преподавателска работа за да дадат своя динамичен и независим принос към европейските процеси. Напълно съм съгласен с току-що казаното от председателя Хил Роблес за бъдещето на европеистиката. И още една допълнителна бележка за бъдещето, ако ми позволите. Преди създаването на програмата Учене през целия живот, някои казваха, че програмата Жан Моне – би могла да бъде включена в програмата гражданство към Генерална дирекция комуникации. За щастие, Комисията под ръководството на председателя Барозо направи правилния избор и предложи програмата да бъде а, включена а, в програмата в областта на образованието. Професорите Жан Моне са наистина преподаватели, изследователи, независими представители на академичния свят. Ние не продаваме Европа, ние не се занимаваме с бизнес. Казвам всичко това а, с дълбоко уважение към така необходимата комуникационна политика, но ние се занимаваме с нещо друго. Тъкмо защото сме преподаватели, ние а, е, се радваме на академичната свобода да задаваме въпроси, да даваме отговори, да търсим аргументи, да се съгласяваме и понякога да не се съгласяваме. Нашата работа, нашата страст е критично да анализираме процеса на европейска интеграция. Като а, казвам а, критично, а, във възможно най-добрия смисъл на понятието. Ние работим в университетите. Ние сме посредници в общуването с младото поколение, което ще поема отговорността за европейския проект. И също така ще бъдем и във връзка с тези, които ще бъдат бъдещите преподаватели. Ние не информираме, а формираме. Даваме научните аргументи за и против една или друга теза. Ето защо с цялото си уважение трябва да заявя, че не можем да участваме а, в комуникационна програма. Нашето място е там, където се говори за университетското образование, за научните изследвания. Експертите са готови за диалог, за размисъл, за консултации. Може да се каже, че със сигурност сме най-големия мозъчен тръс в света и сме убедени, че европейската интеграция е и трябва да бъде една от най-вълнуващите смени в парадигмата през 21 век. Сега преминавам към наградата Жан Моне от конференцията в Берлин през 2007 година е учредена ежегодна награда Жан Моне, за да отличи високи постижения в европейстиката. Европейската комисия помоли професор Хил Роблес, като председател на Европейския университетски съвет за програмата Жан Моне и мен, като председател на ЕКСА, да предложим трима особено изтъкнати професори, които работят по програмата Жамоне, имат високи научни постижения и по-общ принос към създаването и укрепването на образователните структури и мрежи с траен мултипликационен ефект е, в областта на европейските изследвания. На 30 април след е, е, многократни консултации бяха излъчени три кандидатури и представени с мотиви пред Европейската комисия. Но в крайна сметка комисаря Василио взе окончателното решение. Не аз съм щастливеца, който ще обяви и наградата се връчва на... Нека да чуем нея. Благодаря. Well, Госпожи и господа, както знаете, Общността Жан Моне като цяло е пример на високи академични постижения и на безрезервна отдаденост на изследванията на Европейския съюз. Но критериите за наградата през 2010 година не се изчерпват с академичните. Ние решихме наградата за 2010 година да я дадем с оглед на пионерската роля, изиграна от отличената катедра Жан Моне – при създаването на европеистиката в трудния преходен период, през какъвто минават всички по-нови държави членки. На основата на този критерий с огромно удоволствие обявявам, че наградата Жан Моне за 2010 година се присъжда на професор Тибор Паланкай – Професор Паланкай е директор е, за Европа на Центъра е, по европейстика и образование в областта на европейските изследвания в университета Корвинус в Будапеща. Създаването на европеистиката като призната сфера на академични изследвания и преподаване в Унгария дължи много на професор Паланкай. През 1993 година, когато за първ път програмата Жан Моне бе открита за заявление от унгарски университети, той незабавно получи катедра Жан Моне, а след това тази катедра стана персонална. Това не е изненадващо. Като пионер в областта, професор Паланкай преподава за европейските общности далеч от преди края на, световната война, на студената война. Като динамичен председател на Унгарската асоциация за изследвания на Европейската общност, професор Паланка и им програма Жан Моне изиграха голяма роля в преподаването в областта на европейската интеграция във всички университети в Унгария на всички нива на образование, от общите курсове до специализираното следипломно обучение и обучението на докторанти. В началото на 90-те години само няколко дозини имаше унгарски експерти е, в областта на европейската интеграция. Днес повече от 250 професори и преподаватели е, изнасят лекции по европейска интеграция в цялата страна. Справедливо е да се каже, че е, унгарските професори Жан Моне е, са изиграли много важна роля в процеса на присъединяване на страната, както и професорите Жан Моне много от, от другите много присъединили се държави членки. В този смисъл искам да посветя тази награда на всички е, динамични членове на нашата мрежа в новите държави членки и в сегашните страни кандидатки. Професор Паланка и вашата дейност е, е невероятен пример е, за това, което прави цялата общност Жан Моне. Същевременно е, вашата дейност е мост между различните измерения на програмата Жан Моне. Освен, е, че сте титуляр на катедрата Жан Моне в университета Корвинус, вие също десетилетие преподавате в колежа на Европа, друг скъпоценен камък в короната на мрежата Жан Море. Освен това, като а, отдавнашен член а, на а, съвета на Европейския университет за програмата Жан Моне, а, вие продължавате а, да бъдете а, извор на конструктивна ангажираност и давате градивни съвети за бъдещото развитие на тези програми. За това с голямо удоволствие ви каня на подиума да получите звездата, която символизира годишната награда Жан Моне и която представлява знак на високото уважение на тази престижна академична общност. Дълбоко развълнуван съм, разбира се, трудно ми е да говоря по повода, но трябва да кажа, че решението проектът Жан Моне е да навлезе в новите кан... страни кандидатки от самото начало е с голямо историческо значение, защото това ни позволи да въведем курсове по европейска интеграция, да помогнем на хората да се подготвят за предизвикателствата на членството. Ще, много трудно е да надцените значението на тези събития, на Жан Моне в частности. И е, се надявам, че като казвам благодаря е, ви, е, ми позволявате да благодаря от името на всички ново присъединили се държави членки. Това, което казах, беше унгарс, на унгарски благодаря. Не на френски. once again uh, Благодаря, е, господин Паланкай. Е, госпожи и господа, без да губим повече време, е, искам да приканя ораторите в сесията за равновесието между институциите и сътрудничеството между тях да дойдат тук. Господин Аусто де Квадрос от университета в Лисавон ще председателства тази сесия и той ще представи ораторите. Нямаме кафе пауза. Нямаме кафе пауза. Незабавно преминаваме към деловата работа.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 les da la idea Mesdames, mesdames, messieurs, nos... Госпожи и господа, ако позволите, Mais il n'y a pas Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir la première séance. Госпожи и господа, моля да преминем към следващото заседание на нашата конференция. Позволете ми да направя някои предварителни бележки. Professors, may I have your attention? We are going, we are about to... Драги колеги, уважаеми участници, ще започнем. Моля да заемете местата. Comme j'ai dit, nous avons ouvert la première séance de cette conférence et Преминаваме към първото заседание по същество на нашата конференция. Както казах, е, позволете ми да направя някои предварителни бележки. Най-напред искам да поздравя всички присъстващи, госпожа комисаря е, Василио, е, почитаемите евродепутати, господин комисар, представителите на дипломатическия корпус и посланиците в това число, както и е, колегите, които са дошли от всички кътчета на планетата. Искам също е, да поздравя организаторите на конференцията. Фактът, е, че е подбрана тази тема в този момент и това съдържание. Договорът е, от Лисабон прогласява преобразуването на Европейския съюз или, ако ми позволите, изграждането на един нов Европейски съюз. Всъщност това е нов етап на европейската интеграция, в момент в който глобализацията е напреднала. И моментът е доста тежък от финансова гледна точка, както засегна тази тема председателят Барозов в изказването си. Поздравленията ми са най-напред към председателя на комисията за това, че той така задълбочено се ангажира с организирането на конференцията. Уместно е да се каже, че организирането на конференцията е признание за ценността на услугите, които мрежата Жан Моне оказва на Европейския съюз от дълго време. Ние искаме да запази своята автономия тази програма в бъдеще и е, да стане още по-авторитетна. Благодаря за това, че на тази кръгла маса бях поканен от Аманда. Благодаря за работата, която тя върши в рамките на своите функции. Привилегия е за мен да ръководя това заседание аз съм се разположил сред изтъкнати учени, които от дълго време са свързали живота си с европейската интеграция. Няколко думи за темата на кръглата маса. При всички преработки на договорите, въпросът за институциите или ако предпочитате институционното реформиране или реформата на равновесието между институциите трудна тема при воденето на преговорите. Но не е преувеличено да се каже, че когато се изготвяше е, конституционния договор и в последствие е, договорът за реформи, е, тъй наречения Лисабонски договор, преговорите по тази тема бяха още по-трудни. Като се имат предвид разширенията от 2004 и 2007 година, защото с тези разширения е, много се промени равновесието между големите, средно големите и малките държави. И за това ми се струва, е, че темата на е, това заседание е изключително относима. Въпросът за институционното равновесие обхваща, но не се изчерпва със състава на комисията, гласуването и разпределението на гласовете в съвета, правилата за изчисляване на квалифицираното мнозинство и за изчисляване на гласовете необходими за блокиращо мълцинство и правния статус на върховния представител. Както си представяте, не мога всичко да кажа в тези встъпителни думи и не мога да поставям повече спирачка пред любопитството и интереса, с които ще изслушате ораторите, които предстои да се изкажат. Вие познавате вече ораторите от политическа гледна точка – ще изслушаме господин Нашевкович, заместник председател на комисията, който отговаря за администрацията и институционното е, равновеси. Е, господин Ричард Коберт, който е бивш евродепутат и е ръководител на председателя на Европейския съюз. От академична гледна точка ще изслушаме е, господин Йорк Монар, директор на отдела по политология и административни изследвания в колежа на Европа. Той също преподава а, в Есекс. И госпожа Лусия Серана Роси, а, пред професор а, Жан Моне и представител на университета в Болоня. Също господин Фернандо Ричарди от Ажанс Европ ще вземе участие. Най-напред искам да дам думата на господин Шевкович. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви не само за думата, но и за това, че прекрасно се справихте с произнасенето на името ми, забележително. Искам да благодаря на колегата Андрула за организирането на тази конференция и е, да изразя високата си оценка за факта, че толкова е, евродепутати, колеги мои, посланици, професори са приели поканата, за да дискутираме Европа, да дискутираме функционирането сегашно и бъдещо на Европейския съюз при е, новата уредба на Лисабонския договор. Знам, че вече сте чули това, но аз високо ценя а, това, което правят а, представителите на катедри Жан Моне за а, така разпръскване на светлината на Европейския съюз в Европа. Трудно е понякога да се обясни как функционира Европейския съюз, защо съществува и какви са ползите от него за гражданите. Искам да благодаря за поканата да участвам в разискването по една актуална, навременна и много важна тема. Баланса между институциите при Лисабон и след Лисабон. Когато а, ми а, беше предложен портфейла за отношенията между институциите, знаех, че работата ще е много предизвикателна, много трудна, но и много интересна. Защото съм имал възможност съвсем отблизо да наблюдавам взаимодействието между институциите на Европейския съюз и сътрудничеството между тях. В този момент Е, се е, гради е, новата карта на политическото влияние в институциите след Лисабон. Наш домакин, а тук е Европейският парламент. Нека започнем с него. Ясно е, че правомощията му са разширени. Процедурата на съвместно приемане на актове се превръща в обичайната нормотворческа процедура. Близо 90% от актовете вече ще бъдат приемани съвместно от съвета и от Европейския парламент. И това придава изцяло нова динамика на законотворчеството, на приемането на актовете, на решенията по-общо в Брюксел. Това засяга и сфери, в които се налага съвсем очевидно промяна на културните нагласи във всички институции. Говоря за новите сфери, в които при съвместното приемане на решение ще се прилага, като да кажем селско стопанство или правосъдие и вътрешни работи. Освен това, Европейският парламент си спечели правата да бъде а, пълно и а, е, незабавно информиран за всички международни договори. И разбира се, а, е, голямото мнозинство от тези международни договори ще изискват а, е, съгласие от страна на Европейския парламент. Тоест и в тази сфера ролята на Европейския парламент бе разширена, укрепена, съвсем очевидно. Европейският парламент, според мен, ясно и е, символично е, е демонстрирал, имам предвид решението за SWIFT, своята готовност пълноценно да се ползва от новите си правомощия. И сериозно да изпълнява е, функциите на нормотворец. Защото сега вече парламентът се поставя на равна нога с съвета, когато става дума за законодателство и бюджет. Аз водих преговорите от страна на комисията за новото междуинституционно споразумение между Европейския парламент и комисията. И единствената ми цел в тези преговори е Европейският парламент да поеме правомощията си съобразно предвиденото в Лисабонския договор и да ги изпълнява така, че общностният метод да бъде укрепен и от това да спечели равновесието между институциите. Нека сега премина към следващия законодателен орган в Европейския съюз, съвета. Аз имах привилегията да наблюдавам и имам тази привилегия все още да наблюдавам как работи съвета като нормотворец, защото представлявам комисията в съвета по общите въпроси и също така а, съм участвал в сесиите на Европейския а, съвет. И вие сте запознати с тях тук може да се види, че е, наблюдаваме нова динамика. Какво имам предвид? Гласуването с квалифицирано мнозинство. Е, то се превръща в правило. Мога да ви кажа, че ако сравня динамиката в съвета сега с динамиката, която съществуваше, когато бях постоянен представител на Словакия в Корепер, няма нищо общо между тези две динамики. Сега вече няма възможност да се криете заради вето. Всяка държава членка трябва да изтъкне солидни, а, убедителни аргументи, които трябва да бъдат изложени бързо. Затова смятам, че когато съветът напълно привикне а, към тази нова динамика, когато изцяло се запознае с нея, процесът на приемане на актове в съвета ще стане много по-съвършен и много по-бърз. Има неща, които са необходими и от страна на Европейския парламент, и от страна на съвета, а именно постепенно да се приспособят. и двата законодателни органа трябва да свикнат с прилагането на новите процедури за вземане на решение. Те трябва да установят необходимото сътрудничество за постигане на компромиси, тъй че съвместно приеманите актове да се приемат безпроблемно, гладко. Това ще е много важно за бъдещето. Предстои е, да е, вземем решение по доста чувствителни въпроси и ще видим е, всеки от законодателните органи как ще изпълни функциите си. Особено имам предвид бюджета. И сега ми позволете да се спра на новите субекти, на новите участници в институционния ландшафт в Брюксел. Започвам с Европейския е, съвет. Е, господин Корбет, много се радвам, че вие ще вземете думата след мен, за да коригирате всяка грешка, която бих допуснал. Европейският съвет сега за първи път се превръща в официална институция. Той има а, председател на пълно работно време и има собствен бюджет. Още по-важно е, че Европейският съвет има изключително натоварен дневен ред. Мога да кажа, че новият формат, само държавни и правителствени ръководители, без никакви министри и без така неотложни въпроси, може само да допринесе за подобряване функционирането на Европейския съвет. сигурен съм, че Европейският съвет ще играе ключова роля в работата на Европейския съюз. Тя беше важна и преди, но сега е още по-важна и се надявам, че и в бъдеще тя ще бъде изцяло подчинена на общностния дух, който е така важен за съюза. Ние живеем в Европейския съюз и за това е много важно не само какви решения ще приемаме, но и как, как ги приемаме. Това не бива да забравяме. Нека се спра сега на друг нов фактор, който според мен те първа ще придобива значение в процеса на приемане на решения в Брюксел. Имам предвид националните парламенти и тяхното участие в нормотворческия процес. Както знаете, от 1 декември, благодарение на Лисабонския договор, бяха въведени е, механизми е, за проверка по линия на субсидиарността и тази проверка е, на предлаганите проекти се извършва от националните парламенти. Така, сега националните парламенти имат възможност да проверяват дали внесените от комисията проекти отговарят на принципа на субсидиарност. Дали комисията наистина предлага проекта на правилното ниво. Дали той трябва да бъде одобрен на европейско ниво или е по-уместно с него а, да се справят националните парламенти на национално ниво. По този начин в националните столици а, европейската тематика ще бъде все по-широко застъпена. И освен това ще се подава по-ценна обратна информация от столиците към европейските институции. Ние ще знаем много по-добре как те гледат на нашите нормативни проекти и как се отнасят към нашата работа смятам, че това ще направи много по-интересни питанията, които ще бъдат отправени към министрите в рамките на парламентарния контрол. Предполагам, че всичко това ще се отрази и върху препоръките, които получават министрите, когато идват на заседание на съвета в Брюксел. Те ще получават много по-подробни указания, част от тях повлияни от националните парламенти. Както знаете, Националните парламенти вече доста интензивно участват а, в обмен на информация с комисията. Господин Барозо и а, моята предшественичка госпожа Валстрем въведоха практиката, според която всичко, което се внася а, в парламента и съвета, се изпраща и националните парламенти. И сме а, получавали становища от националните парламенти, без това да има някакви законодателни последици. А, в... Миналата година Имаше 250 такива становища, без никакви законодателни последици, разбира се. И това показа, че националните парламенти много живо се интересуват от по-широко участие в европейския нормотворчески процес. Аз а, смятам, че това е една наистина положителна тенденция. В момента, в който въведохме механизма за проверка по линия на субсидиарността и от момента, в който внесохме първите проекти на нормативни актове на националните законодателства тази година, до сега сме получили три отрицателни становища от национални парламенти и шест положителни становища. Все по линия на тази проверка с оглед на субсидиарността. Мисля, че броят на тези становища ще расте. Е, Стокхолм. Напоследък говорих с доста председатели на парламенти, те имаха конференция там и от разговорите си останах с впечатление, че те имат жив интерес към това, което става в Брюксел и биха желали да влияят върху ставащото тук. Значи националните парламенти стават пълноценни участници в нашия законодателен процес тук в Брюксел и те живо се интересуват от този процес. Връщам се в Брюксел. Комитетът на регионите получи нови правомощия по Лисабонския договор. Има право комитетът вече да завежда дела пред съда на Европейския съюз в сферите, в които до него се извършва допитване и субсидиарността е една такава сфера. Сега искам да се спра на един изцяло нов елемент, на един нов пласт в демократичния градеж тук до сега говорихме за представителната демокрация, Европейски парламент, национални парламенти. Сега, благодарение на Лисабонския договор, добавяме един нов пласт. Демократичните механизми на участие на гражданството. Те могат да представят становищата си в комисията, в съвета и в парламента. Има тъй наречената инициатива на гражданите, гражданска инициатива. Един милион граждани от определен брой държави членки могат да поискат приемане на нормативен акт. Сега въпросът е как ще функционира този механизъм. Дали ще бъде сложно използването му от обикновените граждани, от редовите граждани? Искам да ви кажа от личен опит, че имаше много голям интерес от политическите партии към този механизъм. Имам предвид политическите партии в Европейския парламент. Аз е, чувам, че вече има проекти, за които са събрани подписи и доколкото разбирам, е, този механизъм ще се използва широко и ще доведе до много силна политическа е, мобилизация на гражданството, която ще се отрази и върху работата на институциите в Брюксел гражданите се опитват да присъстват по-видимо в процесите в Брюксел, да използват известния член 11 от Лисабонския договор, за да влияят върху законодателните процеси. Естествено, ние ще използваме и съществуващите механизми, включително економическия и социален комитет, за да общуваме с гражданството. Много важен нов субект в процеса на европейско съзидание ще бъде службата за външно-политически действия. Това ще е предмет на отделна сесия, но е, искам да кажа, че ние активно сътрудничим е, с Кати Аштън. Е, сега има активен дебат с парламента и много скоро ще има професионална дипломатическа служба на Европейския съюз. Ние се нуждаем от такава, за да говорим в един глас, за да имаме по-голямо единство в действията си и да утвърждаваме по-успешно европейския интерес чужбина. Е, сигурен съм, че тези тенденции ще се увенчаят с успех. Ще е, завърша този обзор на ландшафта, на е, Европейския съюз в Брюксел. Всъщност един участник не споменах, Европейската комисия. Как тя влияе върху политическите процеси? Смятам, че е, съвсем ясно е, че имаме нови участници и те ще играят все по-важна роля в бъдеще, но независимо от това, комисията ще остане двигателят на процеса на европейска интеграция и в бъдеще. Тя е най-силният представител на общностните методи на интеграция. Тя е пазител на договорите. Правото на законодателна инициатива трябва да бъде използвано и ще бъде използвано за извеждане на Европейския съюз от кризата и връщането на съюза в състояние на благоденствие. Е, за тази цел комисията разработва проекти за разширено економическо управление и е, за задълбочаване на ползите от вътрешния пазар, извеждането на тези ползи до нови граници. Голяма част от предизвикателствата ще намерят отговора си в стратегията на Европейския съюз за 2020 година, която е насочена към увеличаване на ръста. И устойчиво увеличаване на ръста. Европейски Европейската интеграция сега ще се превърне в един много по-динамичен процес, в който всички участници трябва много по-активно да изпълняват правомощията си. Комисията ще изпълнява своите правомощия на основата на техническата си експертиза. Тя е единствената институция в Европа, която има общ поглед върху всички страни на европейската интеграция. Няма такава институция другаде в Европа. Комисията много добре изпълнява функциите си в това отношение и нашите технически познания са необходими сега повече от всякога. Комисията ще остане най-солидният представител на общностния интерес и е, ще използва механизмите на свое разположение, а именно да следи за спазването на общностното право с цел постигане а, е, на задачите на Съюз. Този обзор а, бих завършил със следните е, думи. А, между всички различни участници трябва да има едно общо нещо. Трябва да бъдем по-добри, по-демократични, по-конкурентоспособни като съюз. Трябва да имаме за тази цел по-голямо уважение на международната сцена. И макар, че дискусиите между институциите понякога са сложни и трудни, Убеден съм, че когато работим заедно, постигаме максималното. Това е неразделна част от ДНК-то на всички институции и се надявам, че то ще даде своите най-добри проявления в едните години. В заключение искам да кажа, че според мен категорично новата уредба на Лисабонския договор ще ни позволи да използваме новите правомощия за благото на Съюза и за благото на неговите граждани. Благодаря, господин Шевкович, за е, така убедителния обзор. Сега давам думата на господин Ричард Корбет, е, който ще засегне политическите измерения. Много благодаря. Благодаря за любезната покана а, да бъда днес тук. Господин Деквадрос а, в уводното си слово каза, че Лисабонският договор е нова основа нов договор, който а, е, заменя стария. От а, е, правна гледна точка е така, но от политическа гледна точка аз по-скоро бих казал, че това е еволюция, поредна стъпка от многобройните, направени през последните десетилетия, е, постъпателни реформи в междуинституционната структура, договорите от Мастрихт, Амстердам, Ница и сега от Лисабон. Говоря за поетапна еволюция, стъпка по стъпка на институционния фронт. Договорът от Лисабон не внесе радикална промяна в правомощията. Отговорностите не са значително разширени има нещо друго обаче. Това е начина по който се упражняват правомощията на европейско равнище чрез институционната структура и съответните правомощия на всяка отделна институция. Именно те е, са предмет на реформата е, от Лисабонския договор, за да се повиши ефективността и демократичността. Може би един пример за е, този поетапен подход, още повече като имаме предвид, че сме тук в сградата на Европейския парламент, можем да кажем, че Европейският парламент в миналото и играеше чисто консултативна роля до договора от Маастрихт, който въведе процедурата на съвместно вземане на решения, макар и само в малък брой членове и е, то в една ограничена процедура. Процедурата обаче сега се е, променя. Предишната промяна беше е, с договора от Амстердам, е, последва договора от Ница, а Лисабонския договор въвежда парламентарни правомощия практически във всички области на законодателството, където се вземат съвместни решения с съвета, което можем да оприличим на двукамърно законодателство на европейско равнище. Подобни са и правомощията на парламента да ратифицира международни договори и споразумения. Първоначално се започна с договорите е, за асоцииране, е, за присъединяване. Сега обаче стъпка по стъпка имаме разширяване, така че практически всяко международно споразумение, всеки международен договор на Европейския съюз, е, който има съществено значение, изисква ратифициране от страна на Европейския парламент. Тази поетапна а, стъпка а, и подход могат да се а, проследят и в дейността на Европейската комисия. По а, предишните договори за 4 годишен мандат Европейската комисия беше назначавана от националните правителства. Маастрихт, Амстердам, Лисабон промениха нещата малко по малко. И сега вече има един петгодишен мандат, който съвпада с мандата на Европейския парламент. Парламентът утвърждава мандата с вод на доверие на състава на Европейската комисия. Благодарение на новите изменения на договора сега, терминологията в Лисабонския договор е парламентът избира комисията, което е една съществена промяна от поредицата и изменения. Председателят може да разпределя ресори, да сменя, преразпределя и дори има правомощия спрямо състава и освобождаването на отделни членове на комисията. За сега това приключва процеса. Казах за сега и много внимавам какви думи използвам, защото бъдещето е пред нас. Европейския съвет е голямата новост. Както каза и господин Шевкович, това е една пълноценна институция съгласно договора. Това има правни последици. Съвета трябва да приема протоколи от заседанията, има свой правилник за дейността, свой бюджет – е, можете да видите страницата в интернет. Това практически е институционализация. Както каза комисаря Шефкович, е, министрите на външните работи вече не присъстват по условия на заседанията на съвета, само Кати Аштън присъства там. А, така а, се а, засилва а, колективния характер на работата и да се надяваме създава по-добра атмосфера. Председателството на съвета също е една важна промяна. Разбира се, винаги сме имали председател на Европейския съвет. Тогава какво е новото? Три дребни на пръв поглед промени, които взети заедно представляват значително изменение. Първата промяна – е свързана с приемствеността. В миналото председателството се сменяше на всяко второ или трето заседание на всеки 6 месеца. Докато в един нормален 5 годишен мандат има повече възможности за приемственост, за изграждане на отношения, да, да не се работи припряно по дневния ред, просто защото изтича а, мандата, а председателството държи на определена тема. По-голяма приемственост във външните отношения, срещите на най-високо равнище с отделни страни или групи страни, като, а, например, миналата седмица срещата на върха Европа, Латинска Америка. В миналото всеки път партньор на нашите е, латиноамерикански колеги беше някой друг. Сега вече има много по-голяма приемственост. Втората промяна. Държавните и правителствените ръководители, участващи в Европейския съвет, реално могат да изберат кой иска да председателства е, заседанията и да представлява външните отношения Европейския съвет. При предишната система на автоматична ротация не беше съвсем сигурно дали държавните и правителствените ръководители имат достатъчно доверие в поредния председател. Нямаше никаква гаранция, че ще бъде преизбран този, който поема председателството на Европейския съвет, дали няма да подаде оставка. Сега вече нещата се променят. Когато Европ... държавните и правителствените ръководители избират кой да председателства съвета, предполага и политически мандат, определено доверие, което се гласува на избрания. Третата промяна е, че а, председателството на Европейския съвет е пълноценна длъжност. В миналото председател на Европейския съвет беше държавен или правителствен ръководител на поредната държава членка. 80-90% от времето на човек, заемащ тази длъжност, се заема от национални въпроси. Сега вече не е така. Защото в миналото почти беше невъзможно с останалите 26 да се поддържат контакти, да се обсъждат заседания, да се подготвят позиции, да се пътува и така нататък. Това са трите промени. Те, взети заедно, следва да подобрят резултатите от работата на Европейския съвет. И това едва ли има а, нужда тук а, да а, говоря пред а, една академична а, аудитория. А, е важно да се разглежда от гледна точка на това, кое начало се засилва, между правителственото или общностното. На първо място този въпрос е съвсем основателен, като имаме предвид разпоредите на договора. На второ място най-различни са аспектите. Председателят на Европейската комисия също е пълноправен член на Европейския съвет. Там могат да се е, съгласува европейската и националната политика. Когато председателят не се възприема като човек, който ще работи срещу общностния метод. Виждаме, че председателят Ромпой държи да запази този подход. Очевидно, съветът няма да работи в ущърп на извоюваните позиции на Европейската комисия и другите институции. Разбира се, е, има съществени изключения когато а, беше разработван а, договора, някои въпроси останаха открити. Някои се стремяха да следват образеца на Петата Френска република и нейната конституция а, да има през... нещо подобно на президента на Петата република и министър-председател, който оставя всички важни решения на а, президента. В Европа обаче, за да има по-голяма приемственост, председателството се възприе точно обратното. Председателя Ромпой съвсем ясно каза, аз не съм президент, така както си го представят а, във Франция, нито пък съм обикновен председателстващ заседания на една неодавнашна пресконференция той беше едновременно обвинен, че е пасивен наблюдател и че е заговорник. И той каза, аз не съм нито наблюдател, нито диктатор. Аз съм този, който улеснява дейността на институцията. Защото консенсусът между 27 държавни и правителствени ръководители означава хора, 27 на брой, които в националните условия са свикнали да ги слушат и да налагат своето мнение. Тук трябва да се съберат, за да изградят мостове, да постигнат консенсус на една много пъстра основа. Много зависи от а, взаимоотношенията с другите институции. Председателя на Европейския парламент гради а, контакти с тях Зная, че говоря малко по-дълго, отколкото ми е отредено времето, но с ваше позволение бих казала още няколко думи за връзките с баронес Аштън. Там проблем няма. Водоразделът е въпрос на равнище. Все едно взаимоотношение между министър-председател и външен министр или президент и външен министр. Ако има а, среща на а, равнище министри, тогава е е, Лейди Аштън. Ако е среща на върха, тогава е, е господин Ромпой. Каква е връзката с председателя на Европейската комисия? Неизбежно, неумолимо е по-деликатна. Общественото мнение, третите страни е, не винаги ясно разграничават кой кой е. И двамата са в Брюксел, и двамата са председатели, единия на съвет, единия на комисията. Какво от това? И двамата представляват Европейския съюз без водораздела да е съвсем ясен винаги. Кати Аштън обединява външните действия, защото имаме тук обединение на бившите ресори на Солана и на Патън. Някои се пошегуваха, че Солана и Патън, като им събре името, се получава това, което трябва да прави Лейди Аштън. Но междувременно системата трябва да заработи. Двамата председатели на комисията и на съвета много добре знаят колко важно е да заработи а, системата. Да избегнат боричквания, спречквания, а, отстояване на териториите на всяка цена. Те се срещат всяка седмица и са изпълнени с решителност да работят добре. Какви са връзките с парламента? Единственото задължение, съгласно договора, е да докладва на Европейския парламент след е, всяка среща на Европейския съвет. 5-6 пъти годишно. Среща се с политическите групи, е, с техните ръководители. Мога да ви информирам, че миналата седмица парламентът прие предложение на председателя Ромпой след всяко заседание на Европейския съвет веднага да ги информира още същата вечер, за да разполагат с най-нова информация за това какво се е случило. За него тази роля е изключително важна, като поддържа връзки с парламента, което в никакъв случай не означава, че а, господин Ромпой иска да измести председателя на, на Европейската комисия който има много по-широки, по-активни връзки е, с парламента и носи отговорност пред парламента, тъй като неговото освобождаване зависи от него. Комисията е, внася проекти е, на нормативни актове, внася предложения за бюджета. Както виждате, тук са от съвсем различен порядък от отношенията. И накрая, какво е взаимоотношението с ротационното председателство? Ротационното председателство сега ще бъде съвсем различно животно. Испанското председателство е, в много отношения беше последното от стария вид. Сега вече министър-председателя на ротационното председателство вече не председателства заседанията на Европейския съвет. Същото се отнася за външния министър и на срещите на съвета на министрите или пък а, срещите а, с трети страни. Също така трябва да се каже, че посолствата на а, страната председател вече не съгласува а, позициите а, на държавите членки. След като а, бъде изцяло изградена службата за външни действия, тя ще поеме тази дейност. Председателството на ресорните съвети транспорт, енергетика, в които е съзаконодател, е, ще продължат да бъдат председателствани, но не по този начин, не със старата роля. Може е, да се е, каже, че преди Имаше съвсем кратки 6-месечни ротационни председателства, всеки наследяваше дневния ред от предишния, стремеше се да свърши а, недовършената работа. Мнозина все още не са свикнали с новата уредба. Откровено казано, много национални правителства са забравили какво пише в договора, който самите те подписаха преди няколко години. Ако не лично те самите, то техните предшественици. Ротационните председателства все още настояват да имат много видима, много активна роля, но тя трябва да бъде изпълнена със съдържание. И тук вече стои големия въпрос. Извинявам, че твърде пространно се изказах, но това е еволюция, не е революция. Това са стъпки към по-доброто функциониране на Европейския съюз, по-висока ефективност, по-голяма демократична отговорност. Благодаря. Euh, и слушахме две много ясни изложения, богати на информация, макар и така различни, изходните си точки. Сега преминаваме към академичната гледна точка. Най-напред давам думата на господин Монар. Благодаря. Драги членове на Европейската комисия, драги колеги, чест и удоволствие е за мен да говоря пред вас за равновесието между институции, институциите, те. А, искам да благодаря на господин Бернардо Декладрос, който ме покани. Ще използвам диапозитиви в подкрепа на изложението си. И тъй като не мога сам да командвам компютъра, е, трябва е, всеки път да подавам е, знак за смяна на диапозитива, което означава, че ще прекъсвам малко лекцията си. Най-напред понятието институционен баланс. Тук можем да разграничим две различни понятия. Първо, равновесие между институциите като конституционен принцип на Европейския съюз. Тук говорим за договорно обословеното разделение на властите между институциите, основано на принципа на предоставените правомощия. Това разбиране, тази концепция е разработена от Съда на Европейския съюз поредица от дела най-напред първото дело е, е от 56-та година, дело 9 Мерони. Това е статично понятие, насочено към опазване и отстояване на юридическите прерогативи на институциите, така както те са определени от договорите. Това е често използвано понятие в литературата, но той има своя антипод. Понятието институционен баланс като описание на властовите прав... Е, отношения и властовото съотношение между институциите. Тук е, в това понятие вниманието е насочено към относителните властови позиции на институциите е, в правния и политическия контекст на Европейския съюз. Това е понятие, динамика, която ни институ интересува от 50-те години, тя от тогава еволюира, аз ще се съсредоточа върху това динамично понятие и въпросът ми е какво всъщност променя Лисабонския договор, като ще се спра и на, на последиците на тази промяна. Ето следващия диапозитив. Комисарят Шефкович вече посочи, че с Лисабонския договор е, е внесена много ясна промяна и господин Корбет е, говори е, за постепенния възход на Европейския парламент, непрестанен възход от началото на европейското съзидание. Едва през 70-те години Европейският парламент получава за пръв път бюджетни правомощия и тогава системата е двуполюсна. Ако погледнете старите учебници в библиотеката на Колежа на Европа, а ние ги пазим старите учебници, ще видите, че понятието баланс между институциите предполага съотношението между комисията и съвета. Когато парламентът се включи в системата от 70-те години насетне, системата все повече става триполюсна. Европейски парламент, комисия, съвет е триъгълника на взаимоотношенията. Европейският парламент го слагам на върха на тази пирамида като признателност към нашите домакини. Сега, е, при Лисабонския договор сме преминали вече към нещо, което е, в работен порядък наричам е, хибридна четириполюсна система. Ето следващия диапозитив. Току-що бе ни разяснено какво представлява Европейския съвет, как той от правна и конституционно-правна гледна точка се превръща а, в пълноценна институция и се вписва в схемата. Той има възможност да приема някои юридически задължителни е, решения. И освен това, се подчинява на определени конституционни принципи и норми. Вероятно, в някакъв момент ще се постави въпроса по тази причина за прозрачността на ставащото Е, в Европейския съвет, за да могат неговите актове да бъдат атакувани пред съда на Европейския съюз. Е, от тук се очертават доста новости. Виждате, че Европейския съвет е в долния ъгъл на тази четириполюсна система. Вече схемата е много по-сложна и имаме заместник председател, наклонена черта, върховен представител за външните отношения позицията на върховен представител съм поставил първа. Това е огромно институционно нововъведение, което формира един подтриъгълник, един вписан триъгълник на властта. Нова е позицията и не само постът е нов, но зад тази позиция, зад тази длъжност ще има цяла администрация, службата за външно-политически действия. Е, поразително е, ако погледнете сегашните норми на договора, е, че мълчаливо или изрично се е, определят е, властовите отношения между всички институции, вписани в моята диаграма. Но най-слабо определеното властово отношение е това между парламента и Европейския съвет. Тук няма иерархично съотношение на правомощията, няма преки форми на взаимодействие, освен, така да се каже, брифинга, предоставянето на информация. Това е много интересен, интересна конституционна особеност, която не е характерна за националните конституции. Равновесието между институциите. Сега, накратко, може ли този диалогов прозорец да бъде затворен? А, смятам, че тук можем да разграничим шест измерения на равновесието между институциите. Първо, баланс от гледна точка на конституционна позиция, институционна самостоятелност, правомощия с оглед промените в договора, бюджетни правомощия и възможности за назначаване на лица на водещи длъжности. Е, не е правилна номерацията. Е, втора, втория аспект е, е даване на инициатива за политиките, програмиране в областта на политиката, право на законодателна инициатива. Третото измерение е, е процесът на вземане на решение, възможността да се приемат първични и вторични актове на общността, т.е. първични актове на общността и възможността да се изпълняват бюджетни функции, които обославят изпълнението на нормативните актове. Четвъртото измерение е изпълнението. Това означава приемане на вторични нормативни актове, бюджетни правомощия, контрол на изпълнението от държавите членки, Петото измерение е, е институционна мощ, вътрешно ръководство и единство. И накрая, шестото измерение, е, според мен, на равновесието между институциите е видимостта навън и институциите са по-видими за обществото и в международните отношения и могат благодарение на тази повишена видимост да повишават влиянието си. Всичко това има отражение върху тяхната дейност. Ще се спра на тези различни измерения, без да навлизам задълбочено във всяко от тях. Първо, промяната на равновесието от гледна точка на конституционно положение, на конституционен статус. Е, мисля, че съвсем ясно Европейският парламент сега има много по-сериозна роля и положение. Той има разширена роля съгласно а, преработените норми на договора, използват се тъй наречените преходни норми или пасерель на френски. Е, освен това, има и други е, разпоредби, е, които предвиждат гъвкаво участие на парламента, например сферата на наказателното правораздаване. предвижда се възможност за участие в разширено сътрудничество, което преди не беше. Така и Парламентът има правомощия по отношение а, е, назначаването на комисията. Сега той има изцяло равнопоставени бюджетни правомощия с тези на съвета. За това наистина мисля, че промяната по отношение на Европейския парламент е, в Лисабонския договор бе наистина фундаментална има и а, е, промяна в самата система на Европейския съюз всъщност защото това, което споменах, преходните разпоредби, разширеното сътрудничество, позволява на парламента да оказва много по-голямо влияние от преди в процеса на вземане на решение. Комисията сега има отслабена позиция. Тя трябва да работи с конституционно укрепен Европейски парламент и конституционно укрепен Европейски съвет. Освен това, позицията на върховния представител, заместник-председател на комисията, от части орязва институционната автономия и хомогенност на комисията. Освен това, този представител задължително участва в заседанията на колегията на комисията и това означава известно отслабване на нейните позиции до голяма степен не се променя положението на съвета на министрите, макар че той трябва да се съобразява с един по-силен Европейски съвет. И последно, Европейският съвет укрепва позициите си, той от орган, в който се провеждат само разисквания, се превръща в институция, която може да приема юридически задължителни актове. Освен това, той назначава и освобождава от длъжност върховния представител. Сега, как се променя балансът с оглед разработването на политиката и инициативата за разработване на политика? Европейският парламент има укрепена позиция, тук се разширява диалогът следствие на Лисабонския договор. До голяма степен, благодарение на като цяло укрепената роля на парламента, комисията сега е длъжна да участва в този разширен диалог по новите нормативни проекти и а, освен това има нови ангажименти на комисията а, по отношение на а, законодателните инициативи на парламента по член 225 от Лисабонския договор. Смятам, че от тук ще проистекат а, значителни а, промени и а, председателят а, Барозо вече обеща, че так, такива ангажименти от комисията ще бъдат поемани. Значи парламентът тук печели. Комисията в това отношение е малко отслабва позициите си, защото изключителното и право на инициатива може, макар и да ще видим допълнително до каква степен, да бъде подронено от гражданската инициатива. Значи тя може от гражданите да бъде накарана да внесе нормативен проект, когато не е възнамерявала да го прави. Това е, е голяма новост е, е, в сравнение с първоначалната общностна система. И на практика старият трети съюз правосъдие и вътрешни работи, както и съдебно сътрудничество, за първи път се извършва тъй наречената комунитаризация, преминаване към общностното общностния метод на регулиране. тук няма изключителна инициатива, право на инициатива на комисията. Една четвърт от държавите членки имат право да внасят нормативни проекти. Инициативата на комисията може да бъде поставена под въпрос и дори да бъде блокирана поради е, правомощията, които националните парламенти получават по линия на субсидиарността. Няма да навлизам в детайли, на това вече се спря е, преждеговоривш оратор. Освен това, сега комисията може е, единствено да подкрепя предложенията на върховния представител. И това малко ограничава автономията на нейното право на инициатива. Съветът на министрите остава в непроменено положение, а Европейският съвет укрепва позициите си. Ако прав ако внимателно прочетете текста на договора, ще видите, че за Европейския съвет се използва много по-категорична формулировка по отношение на неговите ориентационни правомощия, правомощията му да задава общата насока на политиката. Сега вече, когато се говори за общата външна политика, договорът визира тъй наречените стратегически интереси, е, по отношение на които Европейския съвет може да предприема действия и да дава препоръки. Освен това, член 68 от Лисабонския договор, се предвижда, че стратегическите насоки за законодателното и оперативното планиране се определят от Европейския съвет. 82 страници цели, например, са изложени в Стокхолмската програма, прията през декември. Вижте колко сериозни насоки може да дава Европейският съвет. Следващия диапозитив. Процес на приемане на актовете. Европейският парламент тук също и има активи, превишаващи пасивите следствие на Лисабонския договор. Разширява се процедурата на съвместно приемане на актове, която се превръща в обикновена, редова такава процедура. 40 нови правни основания се прилагат и освен това по бюджетната процедура парламентът получава равноправни правомощия с тези на, парламент, на съвета. Комисията е, излиза от това начинание пак в малко отслабена позиция, защото това означава, че в 40 нови сфери, съобразно тези 40 нови основания, Европейският парламент може директно да се договаря за законодателството с съвета, което значително намалява влиянието на комисията върху крайния резултат на законодателния процес. Съветът тук също е в подслабена позиция, защото той трябва в 40 нови области задължително да приема акта съвместно с парламента годината, включително и по годишния бюджет. Сега, тук не бих се спрял на последиците от разширяването на приложното поле на гласуването с квалифицирано мнозинство. Всъщност гласуването означава, че и комисията, и парламента могат да се окажат да, да оказ... могат да оказват повече влияние или да се стремят да оказват повече влияние върху ставащото в съвета. Но тук тези влияния ще останат невидими. Европейският съвет печели. Е, дори в е, законодателен план, защото е, е, в областта на полицейското и съдебното сътрудничество има тъй наречените клаузи за препратка. И е, съветът е, може пряко да повлияе нормотворческата процедура, особено ако държавата членка прибегне към тъй наречените норми за извънредни обстоятелства. Доколкото Европейският съвет проведе разисквания, е, и реши да проведе разисквания, законодателната процедура се спира. Значи, това, което ще стане вътре в Европейския съвет при това суспендиране, ще се отрази върху крайния резултат. Сега в областта на външните отношения имаме нова процедура в договора. В отговор на ставащото по света, Европейският съвет може да проведе извънредни процедури. Държавните и правителствените ръководители се събират и решават какво да направят, което е от порядъка на управление на кризите. Това са допълнителни е, възможности за участие е, в процеса на вземане на решение, които възможности са изрично предоставени на Европейския съвет. Да, вие отгаднахте, че трябва да смените диапозитива. Промяна на баланса от гледна точка на изпълнението на правомощията. Европейският парламент е, и тук печели нещо. Той има възможност да отхвърля актовете за прилагане на първичното законодателство, които предлага комисията. И включително актовете, които комисията е приела по линия на е, законодателното делегиране. Това е член 290 от Лисабонския договор. Освен това, парламентът участва в съвместно приемане на е, актовете за контрол върху изпълнителните актове на комисията. Това е все официално закрепено в договора и то ще разшири контролните правомощия на парламента по отношение на комисията. В това отношение комисията обаче също има засилена позиция, защото а, за делегирането на законодателни правомощия сега ще се извършва по нова система, която а, вероятно ще предполага ограничен контрол от страна на националните експерти. Това, което е известно като процедура на комитология. Евентуално ще изчезнат тъй наречените регулативни управленски или управителни комитети. Това ще се види и комисията може би ще получи малко повече автономия. Комисията получава възможност да започва процедури срещу държавите членки пред съда на европейските общности за нарушаване на нормите на договора. Надявам се, че комисията ще използва тези си правомощия. Те и в миналото са имали а, такива а, функции а, комисарите, но не са ги използвали пълноценно. Съветът а, Всъщност, все още съм на комисията. Комисията няма да има толкова силен контрол няма да се упражнява толкова силен контрол върху нейните изпълнителни актове, по-отслабено е положението на съвета на министрите. Сега по отношение на институционната мощ, как се променя балансът, е, положението на Европейския парламент ще остане непроменено, въпреки увеличение брой евродепутати. Според мен това няма да доведе до промени по същество. Вътрешната институционна мощ на комисията ще се увеличи, защото председателят има сега възможност да назначава заместник-председатели и да а, накара член да подаде оставка без одобрението на колегията. А, председателят има такива правомощия. Според мен това са правомощия и в определени обстоятелства. Това може да повиши капацитета на комисията да предприема необходимите вътрешни действия. Освен това, има потенциал за укрепване положението на комисията поради намаляването на броя на членовете. В литературата има като че ли консенсус, че по-резултатно е, ще работи колегиума, ако е по-малък. Но Различен е въпросът доколко е важно всяка държава членка да има представител в колегията. За момента обаче тази реформа е блокирана от концесиите, които бяха дадени на Ирландия. Като цяло обаче във вътрешен план комисията ще бъде укрепена. Съветът се отслабва, защото а, ротиращото председателство губи пряката връзка с председателството на Европейския съвет и от тук се поражда възможността за несъответствие между това, което прави Европейския съвет и различните формации на съвета на министрите. Също така, според мен има риск от несъответствие между това, което прави върховния председател, който върховния представител, който председателства съвета за външните отношения и председателството, което ръководи другите формации на съвета. Значи от тук в архитектурата на съвета може да проистече известно вътрешно напрежение. Европейският съвет в това отношение се укрепва. Ричард Корбет посочи положителните аспекти. Е, ще има повече приемственост, по-сериозен управленчески потенциал, защото има нов постоянен председател сега има възможност за привличане на министри от различни състави на съвета на заседанията на Европейския съвет, защото това може да доведе до по-широко пряко влияние върху ставащото в съответните състави на съвета. Много е трудно, ако присъствате на Европейски съвет, а след това да не положите усилие в съвета на министрите да приведете в изпълнение решенията на Европейския съвет. И накрая как се променя балансът от към видимост в обществото. Тук Европейският парламент явно печели, защото разширяването на съвместното приемане на актовете и разширените правомощия за даване на съгласие ще направят Европейския парламент по-видим. Това беше много ясно демонстрирано с отхвърлянето на временното споразумение за SWIFT. Всъщност, в деня след като беше отхвърлено това споразумение, Европейският парламент фигурираше на първа страница на вестниците, както никога преди. Ако парламентът а, използва правомощията си пълноценно, той ще стане много по-видим за хората. В известен смисъл, това може да се обсъди и допълнително. Явно има и други виждания по въпроса, но можем да го обсъдим. Според мен комисията от към видимост в обществото е леко отслабена, защото по-голямата видимост на председателя на Европейския съвет ще съперничи с видимостта на председателя на комисията. Това е явно. Значи, вече виждате как медиите е, говорят е, за господин е, Ван Ромпой, е, съкратено като председател на Европейския съюз. Това е свръхопростяване, но то налага и известна нагласа. Затова мисля, че председателя на комисията едва ли е доволен. Той, доколкото се видя в речта му днес сутринта, му, днес сутринта ще намери начини да преодолее тези опасности. Има също и риск върховният представител, заместник-председател на комисията, да бъде е, свързван представите на хората, главно с съвета на министрите и Европейския съвет. Ако видите репортажите в пресата, много често е, госпожа Аштън, когато бива представена, никога не се казва, че тя е заместник-председател на комисията. Само се казва, че е върховен представител за външните отношения, но не се казва въобще, че тя е заместник-председател на комисията. Мисля, че тук комисията рискува малко да изгуби, малко да бъде накърнена нейната обществена видимост. Като че ли повече нейните служители ще бъдат така свързвани с съвета, макар това да не е правилно. Съветът ще бъде укрепен, ще има повече Представяне а, публично на заседанията. Европейския съвет също е укрепен по отношение на обществената видимост. А, сега, ако а, съчетаем всичките измерения, какво се получава? Не съм правил точни количествени измерения, слагал съм нула, когато а, няма промяна, плюсове, когато има промяна и минуси, когато ням, а, няма а, така подобрение. Виждате, че е, Европейският парламент и Европейският съвет събират най-много плюсове, а комисията и съветът относително са губещи при тази промяна на институционните правомощия, при това съотношение между институциите сега. Не става дума за абсолютни промени, е, говорим относително. Мисля съвсем ясно, е, че в относителен план Европейският парламент и Европейският съвет а, са най-печеливши от промените в Лисабонския договор. И сега последен диапозитив. Първото си заключение вече представих. Европейският парламент и Европейския съвет са основните стълбове на властта а, след Лисабонската институционна система. Но, както казах, отношението между тях е в най-малка степен дефинирано от договора. Така че тук има в договорите една междуинституционна празнота, има вакуум. За това в бъдеще ще е необходимо да се постигнат стратегически споразумения, компромиси между парламента и Европейския съвет. Може да се помисли и за междуинституционно споразумение между двете институции. Господин Корбет току-що каза, че председателя Ван Ромпой по-често вече се явява на редовно изслушване в Европейския парламент. Това е първа стъпка, но не знае дали тя ще бъде достатъчна, защото тези две институции са ключовите стълбове на властта вече в институционната архитектура на общностите. Ограничават се правомощията на комисията, както законодателни, така и във външните отношения. Естествено, че намалението, ограничаването е само относително, но трудно може да бъде отречено. Комисията все повече бива притискана между парламента и Европейския съвет в институционната система, защото не тя е основен фактор на властта. Това ще бъде трудност за Европейската комисия. И заместник председателя Шевкович вече вече каза, че комисията е наясно колко трудна е институционната атмосфера за нея в момента. Трябва да й пожелаем успех. Сега вече тази институционна среда става по-конкурентна, по-съревнователна, но конкуренцията пък е положителен фактор, така че успех. Трето заключение. Ролята на комисията като двигател на архитектурата на Съюза се натъква на нови предизвикателства вследствие за силните правомощия на Европейския съвет. Всъщност Европейският съвет вече много повече от отколкото в миналото, ще бъде източник на стратегическите решения и препоръки. Ако комисията иска да играе ролята на противовес и да запази ролята си на двигател, тя трябва да работи е, в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Мисля, че това е жизненно важно. И новото междуинституционно споразумение е израз на този стремеж на комисията да установи добри работни взаимоотношения с парламента като противовес на Европейския съвет. Така конкуренцията всъщност ще се превърне в двигател на е, процеса на интеграция. И сега рискувам а, да а, си навлега гнева на хората от секретарията, главния секретарият на съвета. Съвета се превръща в нещо като супер корепер. Всъщност той просто подготвя приемането на ключови решения от Европейския съвет. Въпросът е какво ще стане с Корепер. Ще имаме старши и младши представители или старши Корепер и младши Корепер? Какво ще има? Бих казал, че като че ли малко запада традиционната позиция на съвета на министрите. Новият върховен представител, заместник председател на комисията, е най-така видимата странност на новия институционен баланс. Всъщност от юридическа, правна, политическа, институционна гледна точка, новият договор изобилства с такива странности, Върховният представител се вписва трудно в архитектурата, защото той няма необходимата демократична легитимност в този институционен вписан триъгълник на отношенията между Комисията, Съвета и Европейския съвет. Аз не съм 100% оптимист за дългосрочната стабилност на тази крехка позиция върховния представител. Тук развитието трябва да се следи. И сега последно заключение. Нарасналата сложност и промените в институционния баланс налагат повече от всякога ефективно и интеринституционно сътрудничество. Тази сложна система не може да функционира, ако институциите не търсят максимално ефикасен компромис и не се стремят да изградят помежду си отношения на доверие. Чрез споразумения, чрез срещи, чрез заседания, каквато и да е формата, ще се нуждаем от много по-широк широко междуинституционно сътрудничество. В противен случай системата просто няма да сработи. Това, господин председателю, означава, че вие поемате на плещите си много тежка отговорност. И сега Последното, така, последният цвят в моята презентация е тези, които а, смятат, че след Лисабонския договор а, трябва да продължим да работим както и преди, следва да бъдат накарани да прочетат отново Даниел. А, вие а, бивате претеглени в равновесието, бивате претеглени на, въз, на везна и се открива, че не издържате това претегляне. В Библията има ужасни неща понякога написани. Благодаря, госпожа Лусия Серена Роси. Благодаря, за мен е чест и удоволствие днес да съм тук. Аз също съм подготвила презентация, но няма да я използвам цялата, защото голяма част от темата вече беше изчерпана. Много внимателно изслушах професор Монар и се опитвам да направя глобалната равносметка. Задаваме си въпроса дали след Лисабонския договор Европейския съюз е по-скоро наднационален или по-скоро междудържавен. Каква е системата и какъв е процеса на еволюция? Изброила съм институциите, вече нямаме общност. Аз предпочитам да говоря не за общностно, а за наднационално равнище. Ако се върнем съвсем към началото, очевидно Общностният метод се съсредоточаваше предимно в комисията, която гарантираше наднационалността на действията, докато съветът по-скоро беше ориентиран към една междуправителствена еволюция. Разбира се, Европейския парламент също се разви през годините и се превърна в един от факторите на наднационалното начало. Съдът на европейските общности по принцип трябва да бъде е, безпристрастен, но той има своето виждане за Европейския съюз и несъмнено то е наднационално. Затова съдът, парламентът и комисията съм поставила отляво в графа наднационално равнище, отдясно с Европейския съвет и съвета. Съгласно член 10 от договора, е въведено междуправителството начало с тези две институции. Ако трябва да анализирам всяка институция по-отделно, мога да се съглася с казаното тук, че Европейския съвет е укрепен от Лисабонския договор – и той се превръща в пълноцетен създател на политиката, дава политическата насока, определя приоритетите, стратегическите цели, външните действия и така нататък. По-нататък имаме това, което наричам институционната изненада. Председателя на Европейския съвет. Защо казвам изненада? Когато четем а, Конституционния договор преди и Лисабонския договор сега, виждаме, че а, председателя първоначално, а, според някой, беше замислен като секретар на Европейския съвет с свръхсекретарски правомощия. Сега обаче господин Ван Ромпой се оказва една съвсем различна фигура. Има много повече на брой месечни срещи много повече международни срещи на господин Ван Ромпой и можем да очакваме, според мен, при следващото белгийско председателство, по-нататъчно активизиране на ролята на господин Ван Ромпой, като имаме преди, че и той е бългиец. Несъмнено отслабва съветът за сметка на засилването на правомощията на Европейския съвет, защото в края на краищата приоритетите се определят от Европейския съвет, а съветът изпълнява тези решения. Има, разбира се, и законодателни правомощия, дори те са разширени в редица посоки. Има нови правила за делегиране и изпълнение с евентуално прекратяване на комитологията. Това а, означава, че съветът залязва е на равна нога с парламента. Конфигурацията се определя в договора, председателства се ротационно съветът и това го прави по-незабележим за обществеността. Ролята на света по общите въпроси е доста несигурна. Не е ясно при а, е, различните конфигурации на съвета какво точно а, ще а, е, бъде отредено за този а, е, съвет. Съгласно Лисабонския а, договор а, има предвидена норма за съвета по общите въпроси, но така или иначе най-голяма част от функциите в тази посока се изпълняват от Корепер. По-нататък всички е, сме съгласни, че са разширени правомощията на Европейския парламент, повече законодателни правомощия, е, равнопоставеност с съвета по делегирането, повече бюджетни правомощия, повече контрол на другите институции и засилена политическа власт. Тук вече беше посочено какво означават засилените законодателни правомощия, не само съвместното вземане на решения, което вече обхваща 90% от нормативните актове. тук трябва да посочим и правото на законодателна инициатива. Засилена е също така възможността Европейския парламент да иска от комисията да представя предложения. Споменах и делегирането. Разширяването на а, случаите, в които се изисква съгласието на Европейския парламент, също е важно да се отбележи. Съгласието на Европейския парламент съществуваше като правна фигура в една или друга форма преди, но по-скоро като последващ контрол – това беше един вид ядрено оръжие, възпиращо, но твърде разрушително, за да бъде пуснато в действие. Защото а, чрез тази процедура парламента теоретично можеше да откаже а, присъединяването на една или друга страна кандидатка като пълноправен член. Европейският парламент упражнява своите нови правомощия, които са значително разширени, по един по-скоро превентивен начин. Не последващо, а изпреварващо, превентивно. Европейския парламент иска да окаже въздействие върху институциите с заплахата, че може да откаже своето съгласие. Much more if used in this way, in preventive way. Превентивната роля на парламента придобива особено значение. Бюджетните правомощия на Европейския парламент също растат, както беше подчертано и преди. Според мен за общата външна политика и политика на сигурност, както и за бъдещата служба за външни действия, е много важно, че Европейския парламент ще упражнява своите бюджетни правомощия в такива сектори като общата външна политика и политика на сигурност, където няма компетенции като законодател. Контролът на е, другите институции е, също се засилва. Интересно е да се анализира еволюцията на отношенията между Европейската комисия и Европейския парламент. В началото парламентът беше е, своего рода ученик на своя наставник, комисията е, достатъчно е да видим каква е съдебната е, практика на Съда на Европейските общности в миналото. Правните основания бяха предмет на многобройни производства пред съда. Сега обаче положението а, се обръща с комисиите Барозо 1 и Барозо 2. Европейския парламент а, все повече избистря позициите си и ги отстоява по-решително пред комисията. Парламентът се произнася по състава, като имаме предвид личните данни на пътниците, SWIFT, търговските споразумения за борба с подправените на истински фалшифицирани стоки. Всичко това са примери за много активна и изпреварваща роля на парламента спрямо останалите институции. Специалното партньорство също заслужава особено внимание. То е създадено по новото рамково е, споразумение. Мисля, че господин Корбет го е, спомена. Много интересно е това споразумение, защото то установява нови отношения с комисията, която трябва да докладва, да информира, да кани Европейския парламент на своите заседания. Дори се третира въпроса за индивидуалните оставки, въпрос, който не е регламентиран в договора. Много по-голяма степен на съгласуваност и информираност се изисква по това рамково споразумение – между Европейския парламент и комисията. Също се отнася и до воденето на преговори за сключване на международни споразумения. Дали е по-слаба комисията? Вероятно да. Вероятно комисията е по-слаба в традиционния смисъл на понятието, но според мен комисията променя своята роля. Тук не става дума за тежест, за а, реални правомощия. Тук става дума за преобразяване на комисията. Тя придобива нова роля и засилва междуправителственото начало. Това се диктува и от състава на комисията с 27 комисари. Не е невъзможно те понякога да представляват и националните интереси. Съставът на комисията трябва да бъде редуциран, считано от 2014 година, въпреки че има а, вече политическо споразумение, това за сега да не се прави или пък да се направи с единодушно решение – Така че това едва ли ще се а, е, случи. Е, по-малко са предложенията, които идват от комисията, а, е, макар и да се засилва броя на тези а, предложения в областта на общата външна политика и политика на сигурност. Вероятно най-важно е да се каже, че комисията губи политическата си инерция, защото тя се поема, съгласно новата система, от Европейския съвет. И ако направим сравнение между комисията в вида и сега и комисията от времето на Делор, много по-силна беше предложение, с предложенията си комисията тя предлагаше стратегиите по времето на Делор. Сега все по-голямо е влиянието на Европейския парламент. Комисията ратифицира, изпълнява и отчита стратегиите, прияти на различно равнище. Дали е по-слаба комисията, не знам, но че е различна, съм сигурна. Това е еволюция на системата, ако щете в физиологичния смисъл на понятието, как може да се уравновеси тази еволюция, за да не се губи е, наднационалния, общностния метод е най-важният въпрос. Тук е, съвсем е, бегло искам да засегна въпроса за върховния представител – може би е, ръководството на Европейската служба за външни действия ще бъде третото качество на фигурата върховен представител, заместник-председател на комисията. Доста тежка задача. Често се задава въпроса кой е гласът на Европейския съюз когато а, се водят преговори за международни а, споразумения, много трудно е да имаме съвместно представителство и разединение. Според мен, комисията за една много категорична позиция и отхвърли позицията на съвета, но трябва да видим как реално ще се уравновесят правомощията на съвета и на комисията при смесените споразумения. Друг признак за новата роля, може би по-слаба, но със сигурност различна роля на комисията е това, което наричаме агентификация – разроене на агенции от всякакъв а, а, характер. Над 40 а, такива агенции съществуват в момента. Има последващ контрол от съда, от омбудсмана. В дейността си агенциите се подчиняват на Хартата за основните права. Много интересно е, че в рамковото споразумение – се иска парламентарен контрол върху длъжността изпълнителен директор на регулаторните агенции. А, това е много важно. Те трябва да бъдат независими, но не безкрайно независими. Накрая не можем а, съдът на Европейския съюз да пропуснем в а, тази посока. Той също а, разширява своите правомощия. Подсъдността се а, разширява, и вече обхваща актовете на Европейския съвет, органите, службите или агенциите на Съюза, преюдициалните заключения. Според мен са също много интересна материя и за агенциите, защото агенциите поддържат връзка с гражданите и преюдициалните заключения на Съда на Европейския съюз могат да бъдат много полезни за тях. Съдът поема и една конституционна роля а, в резултат на а, приемането на хартата а, на основните права. Съда трябва да защити позициите си и от гледна точка на Европейската конвенция за правата на човека. Все по-често съдът се позовава на нормите на хартата на основните права. Съдът на Европейския съюз, ще си остане окончателният арбитър в системата и се надявам, че в наднационалното, общностното начало той няма да промени позициите си. Какъв е новия баланс? По-скоро наднационален или по-скоро междуправителствен? Ако направим един механичен сбор на правомощията на отделните институции, можем да кажем, че от наднационална общност на гледна точка, загубеното от комисията се печели от парламента. От друга страна, това, което се губи от съвета, се печели от Европейския съвет. В крайна сметка, крайният сбор е същия преразпределението е вътрешно е, и се изравняват е, силите. За сега обаче това е само теоретичното е, положение, а практически има опасност от подхлъзване към междуправителствен подход. това е свързано с определени рискове, защото в междуправителствената система компромисите надделяват над общите интереси. И може би една по-силна институция трябва да поеме въпросите от общ интерес. Изменящата се роля на комисията е много важна. Аз е, така, голяма провокация, мисля, че отправих, като на, нарекох а, е, а, е, комисията свръхсекретарят на съвета. Но това подхвърлих по-скоро, за да предизвикам размисъл. Има различни доктрини. Например, а, да се слеят длъжностите председател на комисията и председател на Европейския съвет. Някои мозъчни тръстове предлагат този вариант. Аз не смятам, че той е сполучлив. Предлага се и пряк избор на президент, извинете, на председателя на комисията. Може би тази идея е по-добра, защото ще даде силна демократична легитимност на комисията. От друга страна обаче е малко вероятно от политическа гледна точка тази идея да бъде приемлива за държавите членки, защото ще изисква и промяна на договора. При следващия избор на председател на комисията би било полезно всяка политическа партия в Европейския парламент да представи собствена кандидатура. Това ще засили контрола и а, популярността на председателя на комисията. Как може да се уравновеси системата като цяло? Според мен ключова е ролята на Европейския парламент в бъдещето на европейската интеграция – един различен сценарий ще бъде не координация, както е, някой тук е, спомена между е, парламента и останалите институции, а един активен диалог с настойчива позиция на Европейския парламент и по-силен председател на Европейския съвет трябва да се споделя не само законодателната роля между Европейския парламент и съвета, но и Европейския парламент е, трябва да е, изиграе по-активна политическа е, роля при определянето на приоритетите. Вече 90% от нормативните актове се приемат с съвместно вземане на решение, но Ако преодоляваме по този начин демократичния дефицит, то тогава следващата цел е да преодолеем политическия дефицит. И за да се запълни този политически дефицит са а, необходими по-широки правомощия на Европейския парламент и визия за Европа. От името на европейските граждани и съгласно Хартата на основните права Европейския парламент може да работи активно, да упражнява политическо влияние и да отстоява визията за Европа от името на европейските народи в транснационални кампании. По такъв начин, според мен, ще се уравновеси а, тази тенденция на залитане към междуправителствено начало. Благодаря. Благодаря, госпожо Роси. Смятам, че вашия академичен анализ много допринесе е, за задълбочаване на политически анализ, който направихме по време на нашето заседание. Не зная колко време имаме още. Пет минути. А не. Извинете. S'il vous Oui, oh, oh, bien sûr, bien sûr. Alors, oui, vous m'entendez, c'est bon pour le... Вие ме чакате, нали? Ще говоря на френски. Както знаете, а ако не ще обясня, а, аз съм журналист. Не съм официал, не заемам официална длъжност, нямам а, титла и моята гледна а, точка напълно се различава от преждеговорившите компетентни оратори. Аз съм един ползовател на институционната реформа. И за това ще ви кажа как според мен функционира тази реформа от гледна точка на нейните потребители, на нейните ползватели. Най-напред ще кажа че наистина са значими нововъведенията, но не всичко е създадено. И затова в ежедневната ни работа, в ежедневната работа на журналистите от Ажанс Европ, специализирани по европейските въпроси, се чувства доста несигурност. Това е ежедневие. Двата важни аспекта обаче според нас са ясни и за нас и за а, нашата работа. Първо, има нови правомощия Европейският парламент. Той е сън нормотворец, който пряко участва в приемането на актове в области, от които той бе е, напълно изключен преди. <clears throat> да кажем, земеделието или търговската политика. Вече виждаме до каква степен тези нови правомощия на парламента е, променят функционирането на Европа. Множество са примерите. Можем, ако има конкретни въпроси, да се спрем на тях. Втория фундаментален аспект, след този свързан с парламента, който според мен е ясен и безусловен, е функционирането на Европейския съвет и промените в него, с неговия постоянен председател и т.н. От моя гледна точка, всичко свързано с тази трансформация е като цяло положително, въпреки че могат да бъдат отправени някои дребни бележки. В пресата бе критикуван изборът на постоянния председател, защото според журналистите той не бе достатъчно познат на европейското обществено мнение, а и на световното обществено мнение. Той беше господин Никой, ако можем така да го определим. Според мен, това обаче е, бяха погрешни съждения. Напротив, е, един е, познат човек щеше да дойде със своите минали присъди, добре установени и щеше да има много повече трудности. Господин Ван Ромпой аз е, може би не произнасям правилно името, но знаете за кого говоря. От встъпването си в длъжност направи декларация, която на пръв поглед бе скромна, но всъщност бе смела и значима. Той каза горе-долу. Личните ми убеждения нямат никакво значение. Никога нямат и да ги изразявам. Позициите, които ще застъпвам публично или пред пресата, ако желаете, са позициите на съвета в неговата цялост. На пръв поглед това заявление звучеше скромно, но на практика то означава, че е, човекът придава значение на всяка своя дума и всяка негова дума е позиция на Европейския съвет, а не негова лична позиция. Всъщност, трябва да видите каква е същинската тежест на едно заявление и какви са неговите последици. Това, че човекът в началото не е бил познат, се оказва без никакво значение. Впоследствие той е, имаше възможност да направи някои значими изявления, почти революцион, революционни, както каза е, той е, вече е, политическото правителство на Европа съществува и това е Европейския съвет. Вижте колко значима декларация. Е, той е предпазлив в думите си, не се впуска лесно в къвгите за европейско правителство или европейско управление – дали ще говорим за правителство или управление, каза той, то вече съществува. Няма нужда да се създава нов орган, той съществува и това е Европейският съвет. Сега. На практика той а, свиква съвети почти всеки месец. Вярно е, че е, на всяко е, заседание е, се пояснява върху каква тема следва да бъдат съсредоточени усилията, но конкретно, когато държавните и правителствените ръководители дойдат, те говорят за всичко, което представлява злободневие, което представлява актуалност. И има още една революция, бих казал, която проистича от тази приемственост. Има пряко участие на държавните и правителствените ръководители в решаването на европейските въпроси. Е, нормално е държавните и правителствените ръководители да участват в решаването на европейските въпроси, но до сега това бе само, така само на хартия и не се правеше на практика. Беше повече формално. Затова Европейския съвет е, беше е, възприеман като орган с неясни правомощия, така разнородни функции и недостатъчно а, добре а, възприет от общественото мнение. Сега, а, по отношение на а, сравненията, можем да направим сравнение с президента на Съединените щати и неговото встъпване в длъжност, но председателя на комисията ми призна, че е, сътрудниците на е, американския президент в началото на е, срещите между Европейския съюз и Штатите са питали, ами този той там кой е? Вярно е, че когато човекът присъства седмицата преди или седмицата след заседанието, не му се обръща внимание. И е, така някои го възприемат като един далечен шеф, е, но ми се струва, че е, е длъжността на е, председател на Европейския съвет все пак е полезна за Европа, въпреки тези недоразумения и неясноти. Сега това са двата ясни аспекта. До сега Европейският парламент не е влизал сериозно в пресата и е, журналистите разбраха вече, че парламентът става важен и че става основен участник в приемането на нормативните актове. Тези два аспекта показват, че преобразуването на Европа е, е истински жив процес. За другите аспекти на институционната реформа все още не съм съвсем е, наясно. Трябва да видя кое как ще сработи на практика, за да го анализирам. Така е най-вече е, за шефа на Европейската дипломатическа служба, който е и заместник-председател на Европейската комисия. И а, е, осъществява функциите в външнополитическата сфера. Как ще работи а, е, този човек не е съвсем ясно за журналистите. Може би журналистите грешат, може би пресата греши, но до сега, както знаете, на тази длъжност е назначена жена и нашата тенденция е да я представяме като външен министр на Европейския съюз. Това е погрешно представяне, което така разделя хората в мнението им. Правена е цяла декларация по въпроса. За момента задачата на дипломатическата служба и на дамата, която я оглавява, е да допринесе за изграждането на външна политика на Съюза с надеждата, че в бъдеще е, това ще се превърне в истинска европейска външна политика. Може би ще се стигне и е, до е, министър на външните работи на Съюза, който ще бъде гласуван с мнозинство. Сега по въпроса за мнозинството искам да цитирам два примера. Единия от миналото, а другия от действителността. Старият пример примерът от миналото, е свързан с избухването на войната в Ирак. Тогава беше свикан конфента и е, обсъждаше точно е, политиката е, в областта на външните отношения, в областта на отбраната и така нататък. Тогава имаше разделение, всички са запознати с него, между държавите, които искаха да участват в тази война и тези, които отказваха да участват. И тогава имаше някои конвенционално настроени хора, които казаха ми какво ще правим, като правим правилата на общата външна политика и изведнъж всичко се срива от тази катастрофа тогава, доколкото няма тайна. Двама души се изказаха, Жак Делор и Валери Жискар Дестен, който председателстваше конвента. Те ми казаха отдел, по-отделно едно и също. В момента в областта на външните отношения, ако имаше гласуване а, с квалифицирано мнозинство, Европа щеше да се раздели на две защото е, Великобритания и някои източни държави нямаше да се е, е, да се съгласят да участват във войната, а други държави, начало с Франция и Германия, пък нямаше да се съгласят да не участват. Значи, когато, ако, ако беше казано, това е обща външна политика, гласуваме, Европа щеше да се раздели на две части и всичко щеше да бъде загубено. Казах ви, че ще дам два примера. Да, другият пример е от сегашното положение и по-специално им предвид Косово. Както знаете, Европейският съюз не е признал Косово. Има държави членки, които са признали Косове. Косово. Има и държави членки, които отказаха такова международно признаване. Там, ако беше казано, съществува обща външна политика, гласуваме, щеше да се стигне до много големи трудности между държавите членки. Защото вие знаете, защо отделни държави членки, в частност Испания, не признават Косово. Това са съображения, които имат своята тежест. Не толкова за Косово, а преди всичко това щеше да означава че една страна, която е част от друга страна, може да обяви своята независимост и да се отдели без съгласието на останалата част от страната, което щеше за Испания да създаде големи проблеми с оглед положението на баските и така претенциите за автономия на Каталония. За това Испания по никакъв начин не може да приеме отделянето на Косово. за това. А, а, е, някои казаха ми, а, е, а, е, европейска външна политика не съществува, европейски външен министр не съществува. А, това е примерът ми, и който е свързан с сегашните обстоятелства. А, и сега Приключвам, господин председателю. Е, искам да кажа няколко думи за тъй нареченото разширено или засилено сътрудничество. Мнозина не вярват, че Европа може да постигне напредък състав от 27. Или пък а, се казва, може да постигне напредък, но поне някои неща със сигурност не могат да бъдат постигнати, ако членовете са 27. А, тук а, механизмът на разширено сътрудничество става особено значим и тук говоря а, не от гледна точка на политика или на а, научния работник, а говоря от гледна точка на ежедневието. Сега, например, на времето, когато се правеха опити за създаване на Европейска енергийна общност, се видя, че това не е възможно и че трябва да се тръгне към разширено сътрудничество. У нези държави, които желаят, участват в проекта, унези, които не желаят, могат да си дадат време да мислят и евентуално да встъпят в, в този проект по-късно. Естествено, деликатен е, е този въпрос. Защото някои държави могат да се почувстват изтласкани в периферията, да почувстват, че държавите членки се делят на такива първа и такива втора категория. Но не трябва Европа да бъде разделена, а Европа трябва да има известна диве, диференциация, а, без да се а, накърнява чувствителността на онези държави, които не могат в определен момент да участват във всички общности инициативи, но все пак това е положение, при което някои инициативи могат да се осъществят в ограничен състав, за да не се блокира цялото движение напред. Сега, може би, засиленото сътрудничество, разширеното сътрудничество се отклонява от установените правни форми на сътрудничеството, но позволява на някои държави да сътрудничат по друг начин. Сега вие знаете за шенгенското пространство. Това е а, пространството, в което всички хора се движат свободно и без ограничение. Знаете какво е еврозоната, зоната с единна валута. Нито едно от двете нямаше да е възможно, ако такова засилено сътрудничество не беше възможно в Европейския съюз. господин председател, още дълго мога да говоря, но за сега ще се огранича с това. Благодаря, благодаря ви още веднъж. Се извинявам за това, че ви забравих. Госпожо, пет минути. Пет минути за дебата. Приканвам ви да поставите въпроси, да зададете питания, свързани с тематиката обсъждана на това заседание. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Много интересно беше да чуем всички изказвания. Вие направихте правен анализ Стана дума за риска от е, засилване на междуправителственото начало. Но това мен не ме тревожи толкова, колкото нещо, което липсва във вашия анализ. Политолозите е, е, питат кой има правомощия, кой има сътрудници, кой има пари. 66% от администрацията е на е, Европейската комисия. И тези фактори трябва да бъдат взети предвид. Във всички инициативи а, фигурира името на председателя на комисията или на председателя на Европейския съвет. Същото а, се а, случва и с останалите комисари. В а, времето на Испанското председателство. Поне в моята страна се пишеше повече за Испанското председателство, отколкото за председателството на Европейския съвет. Да не забравяме кой държи властта. Властта държи този, който а, а, контролира администрацията и във всички случаи това е комисията. Много добре познавам Европейския парламент. 10 години съм бил евродепутат. Много добре съм запознат с правомощията им. Аз съм член на Асоциацията на бившите евродепутати, следя работата, но а, все пак едно е да четем на хартия договора, а друго е да видим как нещата върват на практика. Не виждам други въпроси. Заповядайте. Имам един въпрос към господин Йорк Монар за правния статут на Европейския съвет. Кои актове на Европейския съюз ще бъдат предмет на контрол от страна на съда на Европейския съюз? това могат да бъдат само процесуални въпроси, дали е спазена процедурата или не въпрос на прозрачност е, разбира се, всички актове на Европейския съвет да бъдат представени на Съда на Европейския съюз и пропорционалността, дори основните права, всички конституционни принципи да бъдат използвани в прегледа. Да, напълно съм съгласен, че новия статут на Европейския съвет като пълноцелна институция води след себе си и всички процедурни аспекти, и възможности за процесуални а, е, производства пред а, е, а, е, съда. Ако имаме един програмен документ, примерно, за развитие на пространството а, на а, свобода, сигурност и а, правосъдие, се окаже, че се нарушава принципа на субсидиарност, то аз не изключвам напълно възможността да започне производство по този въпрос пред съда. Аз бих искал да реагирам и да отговоря по-скоро от гледна точка на журналиста, а не толкова от гледната точка на един е, юрист, що се отнася до правните е, актове на Европейския съвет. Разбира се, че има юридически проблеми и затруднения, но независимо от това, тези е, правни документи всъщност имат съществено значение. Имам предвид декларацията от 25 март. що се отнася до първото споразумение във връзка с економическата и финансовата криза. Това беше, да не забравяме документ, първия документ на Европейския съвет. Председателят на Европейския съвет вече формално беше свикал е, заседание на държавните правителствени ни ръководители на Европейската зона, без това да бъде обозначено като Европейски съвет. Така че от юридическа гледна точка това е също е, спорен момент. Държавните и правителствени ръководители на еврозоната се събраха, те приеха много важни решения, както знаете. Ставаше въпрос за отпускане на подкрепа на държави в кризна ситуация. Така че това беше всъщност де-факто документ на Европейския съвет. Подобни решения обаче се превръщат в второстепени, е, е, що се отнася до реалността. Защото тук става въпрос за решения, взети от е, орган, който на практика не съществува. Един вид среща на върха между държавите и правителствени ръководители на еврозоната. Така че за нас са важни също така, има преди журналистите, въпросите по същество, без значение от кой се приемат решенията. Позволете ми да прибавя нещо. Важно е, разбира се, да се вземе предвид и е, е, юрисдикцията на съда, защото те са от значение също така и за отделните европейски граждани. Европейският съвет, съгласна съм с вас, понякога гласува с е, большинство, с мнозинство, Той може да поиска преюдициално заключение от страна на съда. Разбира се, че Европейския съвет е, е, също така трябва да се позовава на е, Европейската харта за основните права, където прозначността е много важна. разбира се, Съда на Европейските общности дава окончателното тълкуване. Благодаря, Сесилия. Има ли други въпроси? Искам а, да се върна към а, казаното от първия оратор. Където е администрацията, където са парите, там е и властта. До някъде човек може да съгласи с това, но в Европейския съюз не бива да забравяме от каква гледна точка преценяваме нещата. Повечето от вас са представители на академичните среди и мисля, че Доналд Пюкала преди много години казва – опитвайки се да опита да опише Европейския съюз, то е подобно на слепците, които трябвало да опишат слон само чрез опипване. Един пипнал хобота и казал, о, това е като змия. Друг пипнал крака и казал, о, слонът е нещо, което е подобно на дънер на вековно дърво. И така нататък. Тоест, ако погледнем различните аспекти на Европейския съюз, ще останем с различни впечатления. В областта на а, политиката за конкурентноспособност имаме много силна изпълнителна власт. Ако погледнем а, законодателството в околната среда, там по-скоро имаме правомощия от типа на двукамърна а, законодателна а, система. А, съветът пред председателстван от върховния представител, пък е много по-скоро междуправителствен. Тоест, в зависимост от областта, за която говорим, отговорът е различен. Националната компетентност не се губи, тя се съчетава с економическите инструменти. Тогава как преодоляваме економическата криза, как изпълняваме европейските мерки за възстановяване и преодоляване на кризата? Не, не разгледахме обаче въпроса какво е въздействието на разширяването и по-нататъчното разширяване. Уравновесяването между е, наднационалното и междуправителственото, за което говори професор Роси, е, има отношение към въпроса за разширяването. 27 представители на държавите членки в съвет или в Европейския е, съвет, ще им трябва много повече време, чисто физически, да обсъдят е, всяка точка от дневния ред. Което означава, че не повече от две теми могат да бъдат включени в дневния ред на е, един Европейски съвет като изчислим колко време е необходимо за това. Ето защо председателя на съвета трябва да подготвя по-добре е, заседанията на съвета, за да не се изпадне е, в задънена улица. Парламентът много по-добре може да се справи е, с разширяването, до сегашното и бъдещето, защото е предвидено много повече време за обсъждания и в пленарната зала, и в комисиите и така нататък. Много важен фактор, с други думи, е парламентът при този баланс. Благодаря. За съжаление, нямаме повече време за по-изчерпателна дискусия. Така или иначе, чухме много интересни изказвания от ораторите. Искам да благодаря на ораторите в сутрешното заседание. Благодаря на всички.